Welcome back to the afternoon session of the Добър ден отново на следобедната част на заседанието на Комисията по петиции. Денят е дълъг, но до сега е бил много интересен, затова нека духът ни бъде висок. Ще се борим до края на деня. Господин Виланд, заместник-председател на парламента е тук. Добре дошли. За нас е чест и привилегия да присъствате на нашето заседание. Нека сега се спрем на петицията на Бернард Кемпен 0725 от 2012 година, подадена от името на близо 700 търговски камери и други подобни сдружения в Германия. Обръщам се към подателя на петицията и му давам думата. Моля да се придържате към 5-минутно време за изказване, тъй като денят ни е дълъг. Госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати, радваме се, че получихме възможност като вносители на петиция още веднъж да можем да вземем думата, след като през 2012 година беше ни дадена възможност за това. Аз искам да напомня, че вносителите на петицията се обръщат срещу задължителното членство в германските е, промишлени и търговски камери и искам да изясня едно нещо. В Германия има три различни видове камери и промишлени и търговски камери, занечийски камери и съсловни камери. Имат се предвид е, е, камерите на лекарите или на адвокатите. Вносителите на петицията се протестират срещу задължителното членство в Германската търговска и е, индустриална камера, а не в, срещу задължителното членство в занечийските камери или съсловните камери. Трябва да подчертая това толкова изрично, защото комисията до сега в писменото си становище от 16 март 2012 година, за съжаление, е, непрекъснато бърка различните видове камери това объркване има фатални последици. Задължителното членство в занайчийските камери и в съсловните камери, съгласно правораздавателната практика на Европейския съд, не може да бъде оспорено и също така не се оспорва от носителите на петицията, е, защото е, тези камери имат е, контролни правомощия съгласно професионалната съгласно правните изисквания за тяхната професия и така служат защита на потребителите. Е, промишлените и търговски камери обаче нямат контролни и е, разрешителни правомощия, те нямат е, правни задачи. Техните задачи се състоят основно в това да защитават професионалните интереси на техните членове пред политиците. И позволете ми да се изразя така, те са принудителни е, лобистки групи и не служат на защитата на потребителите. Правораздавателната практика на Европейския съд е, за задължителното членство в е, занечийските камери и съсловните камери, предвид тази фундаментална разлика, не може да се прехвърля върху промишлените и търговски камери. Комисията до сега не е установила този факт, не го вижда по този начин и по наше убеждение именно по тази причина стига до е, неправилни правни заключения. Правилното заключение е следното. Тъй като германските индустриални и търговски камери нямат е, правни правомощия по отношение на професията, и е, не служат на потребителите, липсва основание за ограничения на свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги. Тези основни свободи се нарушават от принудителното членство в германските индустриални и търговски камери. Нарушава се също и директивата за услугите, защото при трансгранично предоставяне на услуги, например в е, строителния сектор, се стига до е, двойно принудително членство и това се наблюдава непрекъснато. Един от носителите на петицията по силата на закона е, е член в две камери, а именно в една германска индустриална и търговска камера и в австрийската стопанска камера. Принудата за двойно членство, обаче, съгласно директивата за услугите, е изрично забранена. Вносителите на петицията съжаляват много, че комисията до сега не се е отзовала на а, искането на комисията по петициите да предостави ново становище – на нас поне подобно становище не ни е известно. Носителите на петицията се надяват, че комисията в едно следващо становище няма вече да а, обърква търговските камери и а, камери и по този начин ще стига до правилни правни изводи. Същевременно ние сме убедени, че в Европейския парламент разликите между различните видове камери се е, осъзнават и е, ние се надяваме Комисията по петициите да е, се занимае с този въпрос и да си зададе между другото въпроса дали не трябва да бъде задача на парламента в крайна сметка да отстрани тези последни пречки пред свободата на предоставяне на услуги и свободата на установяване. Благодаря ви за вниманието. You, Благодаря, професор Кемпен. Ще дам думата на Морфил Сток от Австрийската федерална търговско-промишлена камера. Колегата е тук. Добре дошъл. Имате думата. Благодаря. Госпожо председател, уважаеми депутати, благодаря за възможността да представя Австрийската федерална стопанска камера. Тя е създадена със закон и се основава на Австрийската конституция. Учредени сме чрез демократични избори. Задачата ни е двояка. Като социално партньорство представляваме съвместните интереси на австрийската бизнес общност. В допълнение към това, нашата камера се занимава с въпроси за економическото управление в публичен интерес. Искам накратко да подчертая два елемента – защо австрийската система спазва европейското право. Задължителното е, членство служи на общия интерес. От правна гледна точка споделяме това, което беше казано от правния комит... Комисия на парламента и Европейската комисия за да не повтарям нещата, ще спомена само едно нещо. За разлика от искането на, пети, на вносителя на петицията, всъщност директивата за услугите да потвърждава становището на комисията на правния комисия на Европейския парламент. Ако прочетете цялото изречение, алинея 2, член 13, ще разберете, че в тази разпоредба се предоставя право да се участва в повече от една професионална организация. Ако прочетете цялата разпоредба, там е казано, че държавите членки не могат да забраняват членството в професионални организации повече от една. Ако помислите внимателно за разпоредбата, ще установите, че тя има смисъл единствено когато а, хипотезата е, че една, една фирма е установена в една държава и иска да се установи в друга държава членка, която иска задължително членство. Мисля, че това е много важен момент в правната оценка Директивата за услугите за установяването потвърждава задължителното членство. Ако разгледате и трансграничното предоставяне на услуги на, на временна основа, в, в директивата за услуги става възможно членство проформа, което да не е предварително услуги, условие за предоставянето на услуги и нашият закон спазва европейските норми. Като имам предвид краткото време за изказване, е, нека да спомена три области, чрез които служим на общия интерес. Професионално обучение, Австрийската федерална стопанска камера е в центъра на професионалното обучение и образование в Австрия. Няма да осложнявам повече по тази тема. Резултатите е, от нашата система се потвърждават от е, процента безработица на млади хора. Както в Германия този процент е най-нисък в Европейския съюз. На второ място нашата камера подкрепя 20 000 е, фирми годишно има мрежа от 100 офиса в света и издава годишно 100 000 сертификата за происход. И бяхме обявени за камера, която обслужва най-добре износа. Подкрепяме също така и новосъздадените фирми. Всяка година предоставяме 46 000 консултации устойчиво предприемачество и развитие на економиката. Това показва, че нашата камера спазва европейското право и също така спазваме солидарността между големите и малките фирми. И принципа на субсидиарност. Принципът е, че дейността ни е демократична, прозрачна и служи на националната економика. Благодаря. Благодаря за аргументите. Ще дам думата Гюнтер Ламбер от Немската камера за економика и търговия. Всъщност не ограничих времето на изказване. Моля ви регламент от две минути. Имате думата. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, не искам да повтарям юридическите аргументи на господин Сток, но Вместо това ще добавя някои цифри и е, някои разяснения за германските е, търговски камери. Те са 18 на брой в Германия. By... И е, имаме някои възложени от закона задачи. Представителство на общия интерес, както и някои други задачи поради което се нуждаем от това при нас членовете задължително да постъпват. Преди всичко ние осъществяваме надзор върху системите за обучение и образование. Ние сме известни по цял свят с тази система за обучение, която е причина за извънредно ниската безработица в Германия, дори по време на кризата. В момента ръстът на безработицата е 7% и той е много нисък в сравнение с други страни. Искам да добавя и някои бележки във връзка с нашето финансиране. Първо, то е изцяло прозрачно. Камерата, всяка камера има общо събрание от представители на членуващите дружества и това общо събрание е, взема решение за финансирането. Моля, отбележете, че една трета от германските дружества не плащат на нищо, е, тъй като са освободени от членски внос поради малкия си размер или факта, че имат много ниски е, печалби. Има че, членски внос в размер 60 евро на а, година. А, средният размер на членския внос в страната е 280 евро годишно. Сега, а, ние също така се занимаваме е, с е, проблемите, които са предмет е, на петицията и ще продължим дискусията. Моля да ни дадете знак, ако нещо нарушаваме, но не става дума за нарушение на европейското право във всички случаи. Благодаря, господин Ламберт. Сега се обръщам към комисията Жерав Деваг, ако правилно чухме името. Си, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Комисията посочва в своя отговор към вашата комисия, че в светлината на първораздавателната практика едно задължение е, за задължително членство в е, Търговската камера не може да се разглежда персе като противоречащо на европейското право. И е, това беше подчертано също от е, вторият оратор – когато става дума за задълженията, е, които се вменяват по право на търговските камари, е, с цел да е, изпълняват професионално-организационни функции. Вие получихте от правната комисия на Европейския парламент едно становище, което поддържа точно това развитие. Аз искам да посоча, че ние в действителност не сме добавили е, нови е, съждения е, към становището, което изпратихме на вашата комисия, към това, което получихме през 2013 година от носителя на петицията, тъй като в случая няма нови аргументи, няма ново развитие в подкрепа на тези тези. Ние сме на мнение, че задължението за членство при условията, които бяха посочени от двамата представители на Германска търговска камера и Австрийската стопанска камера, всъщност не противоречат, не изглежда да противоречат на общностното право. Що се отнася до организацията на търговските камери, комисията в действителност не изглежда компетентна за да прецени тези условия по отношение на общностното право. И ако освен тъй като в случая тези условия не водят до дискриминация. Аз е, искам да посоча, че комисията поддържа стовето становище, що се отнася до тълкуването на европейското право. Само е, Европейския съд може да има последна дума тук и естествено ние приканваме е, вносителите на петицията да се обърнат към германските съдебни органи с молба за тълкуване на решението на Европейския съд. C'est nous qui vous remercions. Благодарим ви ние. Сега давам думата за разисквания от страна на колегите. Първи в списъка ми е господин Бекер. Уважаема госпожо председател, уважаеми вносители на петицията, уважаеми колеги, искам да обобщя съвсем накратко това, което представя формалната ситуация, в която се намираме в момента, първо трябва да приемем, че тази комисия по петициите няма правораздавателни правомощия, така че ние в а, нашата предписана процедура преди всичко трябва да и слушаме първо позицията на комисията. Тази е, позиция днес е представена в много еднозначна форма и е, се придържа към позицията от 2012 година с ясната констатация, че тук нямаме нарушение на европейското право. Комисията още тогава посочи, че Европейския съд по подобна форма, по подобен начин, третира а, е, като правомерно задължението за членство в а, е, такива камери. Становището на правната комисия на Европейския парламент отново ясно показва, че от тази гледна точка имам предвид гледната точка на Европейския парламент, не е на лице нарушение на европейското право. Аз лично е, осъзнавам е, искането на вносителите на петицията като абсолютно легитимно. Е, също и комисията по петициите до този момент много сериозно се занимава с него. Това е наше задължение. Ако отнеша днешна гледна точка става дума основно за изясняване на един правен въпрос, тогава ние знаем, че в крайна сметка стигаме до националните правомощия и този въпрос не може да се решава на европейско равнище. И също така това не попада и в правомощията на Комисията по петициите. За мен до сега няма никакво съмнение, също и след представената от вносителя на петицията експертиза на Кьонския университет. В крайна сметка всичко се свързва с правилността на аргументите, разликите между различните камери и установяването й не попада в нашите правомощия. Много ви моля да проявите разбиране когато ние съвсем ясно трябва да направим извода, че тази петиция трябва да бъде приключена без альтернатива, ние искаме да изпратим това становище на Комисията по петициите, на комисиите по петиции в Германия и в Австрия за сведение, за да се знае, че тук ние наистина имаме съвсем ясно и еднозначно правно положение. Er и така, госпожа Алкен на датски. Може er вие говорихте на шведски, току-що, госпожо председател, аз ще се изкажа на датски. Късно е, в края на седмицата, уморена съм, по-лесно ми е да говоря на датски. Най-напред искам да благодаря на носителите на петицията и на всички, които са дали отговор. Има нещо, което ми е съвършено неясно и то е. Какви са юридическите задължения вменени на търговските камери в Германия? Чух нещо за обучение и образование, но май не чух нищо друго. В Австрия се говори за страни по происход или нещо подобно, но становището на Комисията по правните въпроси във връзка с съдебното дело се отнася до съдебно дело, засягащо ветеринарен лекар. Това е нещо съвсем различно, защото ветеринарите имат съвсем конкретни задължения по националното законодателство и не мисля, че тук говорим за нещо такова. Може би поне за Германия не говорим за това. Не знам за Австрия. Да, значи, съществува такова а, а, а, общо изискване което е въведено в двете страни. Ако тези търговски камери предимно осъществяват лобистка дейност, защо ще имат задължително членство? Ако такава е изначалната им цел, редно е да се запитаме в колко други страни има задължително членство. Естествено, всяка държава си приема законодателството по този въпрос. Ние не атакуваме националното законодателство, но аз просто искам разяснение. Men vi har jo i Danmark haft et større... Съдът на Европейския съюз бе цитиран. В Дания изискването за членство в определени сдружения бе обсъждано в пресата. Аз съм го подкрепила в Дания това изискване, тъй като то много допринася за съществуването на датската система. Обаче ние май е, изгубихме е, делото пред Европейския съд по правата на човека и за това е, не знам дали е достатъчно да се осъществя координация на обучението и образованието за, като предпоставка за задължително членство. Няма нужда да се позоваваме на съдебна практика, отнасяща се до ветеринарите. Трябват ни малко по-сериозни правни аргументи. Председателят на шведски, благодаря ви, господин Виланд. Благодаря, госпожо председател. Както беше казано, петиционната комисия на Европейския парламент не е, е апелативна инстанция. Ние е, можем да проверим случаите във всички правни детайли, но а, е, за разликата от това, което беше казано до тук, аз мисля, че становището на комисията беше много ясно, за разлика от други петиции. В правен аспект въпросът е решен на европейско равнище, комисията има ясно становище, в съдебно отношение също на национално и на международно равнище. Естествено, принудителното членство в синдикат е нещо съвсем различно. Ние имаме свобода на сдружаване. И тази свобода на сдружаване включва също някой да не се присъедини към дадено сдружение. Когато свободата на сдружаване се а, практикува по друг начин за юридически лица, трябва да има основания за това. Вносителят на петицията много правилно посочи, че има три различни модела и ветеринарните лекари а, са само един от примерите някой, е, например в моето съсловие, адвокатското съсловие, е, там вече се повдигат някои професионално правни въпроси. Но, и сега е, искам да посоча индустриалните и търговски камери, в Германия всякакви хора, могат да контролират е, дуалното образование е, и при нас, и в Австрия. Е, примерно от скандинавска страна ми беше казано, аз искам да посетя Германия, за да видя защо вие германците при проучването ПИЗа винаги е, сте след нас. И е, всъщност това е основното. Е, дуалното обучение. И с това се обяснява добрата професионална подготовка на младите хора. И е, членството в е, камери и самите камери всъщност са двигателя на цялата тази система. Ако държавата очаква е, доброволно членство в е, камерите, държавата вероятно би трябвало да го заплати германския законодател. Е, тук по е, конституционно-правни причини е избрал този традиционен модел, е, други се опитват да го копират, например в Гърция на подобна основа беше въведено едно професионално учебно заведение, за да се противодейства на високата безработица. Така че аз не виждам защо тази петиция трябва да бъде оставена открита. Да, отдаваме Господин Петър Яр има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да подкрепя становището на колегата Бекър, независимо от личното мнение, което имам като член на Комисията по петициите, аз е, осъзнавам, че понякога има доста болезнени граници в работата на нашата комисия. Ние не можем да решаваме правни въпроси, е, те са в компетенцията на съдебните органи. Затова аз мисля, че като цяло е правилно да бъде закрита петицията, но точно толкова правилно според мен е петицията да бъде изпратена на националните парламенти, защото, както разбираме от думите на комисията, европейското право не е нарушено, но а, компетенциите са у държавите членки, те могат да имат свободно поле на действие. и Нито една система не е толкова добра, да не може да бъде усъвършенствана. И е, сега може да се погледне все пак в протокола дали настоящата система не може да се промени, така че аз е, си пожелавам след изпращането на тази петиция да последват действия. Освен това, аз е, бих посочил, следното. Вносителите на петицията посочват, че комисията винаги обърква различните видове камери и въпросът към комисията е, от гледна точка към комисията, може би не е важно да се различават тези категории. Комисията може би не се е справила на този въпрос, защото е, Но от друга страна, този въпрос е много важен за вносителите на петицията. Те искат тя да бъде, разглеждането и да бъде възобновено. И аз мисля, че този въпрос трябва да получи отговор защото е изключително важен. А иначе се присъединявам към господин Бекър да се е, приключи петицията, да се изпрати към националните комисии по петициите защото те са компетентни по случая. Thank you. Thank you, Peter. And now there are no more speakers on my list. Благодаря, Питър. Няма други желащи да се изкажат в списъка. Освен ако няма нещо много важно, закривам списъка за изказване. Сега ще се обърна към комисията. Имаше въпроси. Госпожо, искате ли да отговорите сега или не? Добре. След това ще се обърна към вносителя за кратък коментар. Госпожо председател, Госпожо председател, съвсем накратко, ние осъзнаваме, че петиционната комисия не е съд и не е, е висша апелативна съдебна инстанция. Обаче Европейският парламент носи политическа отговорност по отношение на функционирането на вътрешния пазар и е, при отстраняването на пречки пред свободата на установяване и предоставяне на услуги. За това е важно индустриалните и промишлени камери да се различават при от останалите видове камери. Няма правно основание за задължително членство в индустриално-търговски камери. Също така организационната отговорност на тези камери за дуалното обучение, което съществува и в други държави членки без да има принудително членство. Тук трябва да се посочи, че индустриалните и търговски камери сами по себе си не а, предоставят обучение, те е, всъщност е, обединяват е, като членове различни предприятия, които предоставят такова обучение в професионални училища. Така че за нас няма никакво основание да признаем и да приемем, че по този начин се ограничава наистина в голяма степен свободата на установяване и свободата на оказване на услуги чрез това принудително членство. From the Commission that would like to turn to you to answer your question, Peter. Very, very... Сега ще чуем веднага отговора на комисията. Съвсем накратко имате думата. Благодаря, госпожо председател. Комисията всъщност използваше съдебната практика на Европейския съд за камерата на позанаяти. Това обаче не означава, че не правим разлика между различните камери. И всъщност става дума за правните задължения, които са вменени на съответните организации. А пък за търговско промишлените палати има публични функции, които са възложени на тези палати. Искам също да посоча, че както казах и колеги от парламента, че всъщност организацията на економически живот зависи от националните държави. В някои държави членството е задължително, в други не а в други е пожелание. Комисията няма коментар по това економическо решение. Но това е въпрос на организация, което позволява свобода на установяването. Комисията всъщност не е съдебен орган, така че този въпрос трябва да бъде решен от съд. Благодаря. Okay, Margaret, take, take the floor. very, very short. I didn't get the answer how many other countries have such an event. Не получих отговор колко други държави имат подобна организация, както в Германия и Австрия, което означава, че трябва по-внимателно да опис... даваме описание. Не бива да се облягаме единствено на решение, което касае ветеринарен лекар. което означава, че аргументите, които използвате, са доста слаби. Затова бих на по-добър отговор, а не споменаване на старото решение на съда. Добре е на комисията да не, използ... да не каже къде е задължително членството и дали там също процента на безработица сред младите е ниско. Нека сега да минем към крайно заключение по тази петиция чух от няколко колеги искането да приключим тази петиция. Имаме съдебна практика от Европейския съд и има и становище на правната комисия на парламента. Благодаря и на Питър. Приключваме работата по петицията тук и изпращаме цялата информация, която имаме на, на комисията по петициите в Германия, парламента в Германия и Австрия. Надяваме се, че колегите в националните парламенти ще решат този случай, съгласно установената практика там. Мисля, че това е най-доброто решение, което мога да предложа за сега. Мога ли да, мога ли да процедираме така? Благодаря. Да, разбрах, че не сте съгласни, но имаше няколко искания да се приключи с тази петиция, което не означава, че няма да има следващи действия. Ще изпратим информацията на националните комисии по петициите и там ще се получи отговор. Нека да преминем по-нататък един доста дълъг голям брой петиции в точка 15. испанските ипотеки. Много петиции са изброени от тази тема. Присъстват няколко вносителя на петициите Карлос Макия, Бланка Вила, Хосе Ерла Лъскин, Хосе Лакал Маркеса. Искам да дам думата първо на вносителите на петиции господин Карлос Макиас. Имате думата, моля. Hola, buenas tardes. Estoy en el Parlamento en nombre de la plataforma afectados por la hipoteca y las miles de personas que la conforman. Благодаря, госпожо председател. Представлявам ПААХ като засегната страна по, тази, по този вид ипотеки от 7 години има повече от 400 хиляди души, които са изведени от собствените жилища. Това на практика е мъчение. Въпреки решенията на Европейския съд в Испания ипотечният закон е много различен. След неплащане на ипотечни задължения хората биват извеждани от имота, което означава, че техните права са нарушени. И всичко това има огромно въздействие върху здравето и благосъстоянието на хората. Освен това има 3 милиона и половина празни жилища в Испания. Имаше обещания от страна на правителството за помощ, но за сега няма резултати. Затова нашата платформа заедно с други организации работим за това правителството на, на Мариан Рахой да предприеме съответни мерки и да не се нарушават човешките права. Отмяна на дълга. Хиляди хора в момента живеят на улицата. Бих казал, че това е ипотечна измама с участието на правителството. внасяме е, законодателни инициативи с е, обратно действие. Правителството на Мариано Рахой заряза изцяло на, е, на тези на пострадали семейства. В Каталуния имаме известен напредък но нека да погледнем нещата малко по-общо. Найемите, е, е, е, дълг за цял живот, прекъсване на водата, електричеството, Какво беше предложението на, на, на управляващата партия? Бих казал, че то е нещо като димна завеса и то защитава интересите на финансовите кръгове, а не на пострадалите семейства. По отношение на критериите, бяха записани критерии само за 1% от подобен случай, подобни случаи, а 99% остават нерешение. Правителството обеща да спре извеждането на хора от техните жилища и нашата организация трябваше да намери жилища на още 2200 души. Извинявайте, че така бързо говоря, Нещо, което би трябвало да бъде направено от правителството. Не е наша работа да се занимаваме с социална дейност. Втората възможност беше банките да си възстановят всички неплатени ипотеки. Банките обявяват, че защитават човешките права, но това не е така на практика. В Испания в момента преживяваме една криза на доверие в доверието в политическата класа. Затова бихме искали Европейския съюз да защити на човешките права на испанските граждани. Нашето правителство не е направило нищо за нарушенията има решения на Европейския съд, които обявяват като неправомерни на съответните испански закони. Затова искаме да се прекрати с тази практика. И затова се обръщаме към Европейския парламент с молба да се приемат съответни законодателни актове. И въпросът, в който третираме тук, не е от изключителна компетентност на, на държавите членки. Благодаря. Благодаря, че спазихте регламента, защото не винаги е така. Веланка Вила има думата. Добър ден. Аз по-скоро е, съм е, специалист е, по петициите. Тук са 23 в дневния ред. Има и други, които ще бъдат подадени скоро време. Тъй, че въпросът е животрептущ. Искам да ви кажа, че съдът на Европейския съюз е констатирал нарушение на европейското право и нарушение на правата на човека. В този случай става дума за решението по делото Манесто. Има и други постановени решения по съдебни дела. Тези дела са свързани с общата система на изплащане на ипотеките Испания. Надявам се, че говоря достатъчно бавно, казва ораторът. Отнася се до член 3, 4, 5, 6 и 7 от закона за ипотеките в Испания. Съдът на Европейския съюз е на мнение, че тези текстове са неравноправни клаузи в договори с потребители и испанското правителство е, не е предприело мерки е, за отстраняване на недостатъците. Това се отнася и за кралските укази. Общо взето през е, Конгреса и през Сената се прокарват тези мерки. Не само в това се изразява нарушаването на европейското право в този случай, нарушават се и основни правни принципи на Хартата за основните права в Европейския съюз, както и член 24 от Испанската конституция. Защо? Ще се опитам да обясня накратко. От 2009 година, от началото на кризата, това законодателство в Испания е изменено 12 пъти. Всеки път, когато е имало законодателно изменение, то се извършва в хоризонтален план – при пълно съзнание какво ще стане в последствие, без обаче тези проблеми да се вземат предвид. Испанските съдии все още не са длъжни да проверяват служебно за присъствието на неравноправни клаузи в договорите с потребителите. Е, би трябвало да бъдат задължени да го правят. Същевременно съдиите не са упълномощени, нямат правомощие да постановяват обезпечителни мерки по искане на засегнатото лице. Общо взето измененията са на парче, някои от тях с преходен характер, правят се с преходни заключителни разпоредби, други се правят с допълнителни разпоредби и това обърква потребителите. Фактически, Решението Санчес Мурсио е, от е, юли месец 2014 е, година бе първото, в което бе утвърдено правото на обжалване. Не искам да се впускам в подробностите, в общите производства, свързани с ипотеките. Има само един начин, по който потребителят може да се защити само едно средство за правна защита, което, чието упражняване, чието използване отнема 4 години. През а, няколко, последните няколко години 43 петиции са подадени а, до тази а, комисия. А, много жалби са подадени и до Съда на Европейския съюз. 14 от тях още са висящи. Става дума се за оплаквания срещу Испания от началото на кризата. Комисията също бе сезирана. Тя започна диалог предшестващ производството за неспазване на общностното право с испанското правителство, но не се стигна до образуване на съдебно производство. Европейските институции са отпуснали 170 милиарда евро помощ на банките. Какви бяха условията за отпускане на тази помощ на испанските банки? Нищо. Нищо не бе поискано. В настоящия момент Все още 333 е, милиарда евро е сумата е, по ипотеки, е, където договорите за учредяване на ипотеката съдържат неравноправни клаузи. Даже се измислят нови такива клаузи в сравнение с миналото. Въпросът е какво ще стане с това? Има разни преференциални акции и разни други е, мъгляви и финансови инструменти, е, които се използват по отношение на потребителите. Само една трета от дължимите пари, от парите, които бяха ограбени от потребителите, са върнати. Аз е, бих помолила Комисията по петиции да подкрепите всички вносители, защото в Испания е, съществува просто обществена паника. Общ обще... изключително голяма обществена тревога. Става дума за вредоносна практика по отношение на потребителите е, в Испания, която е част е, от вътрешния пазар. В Унгария, Харватия, Полша, Румъния, България също има такава практика. С това прекратявам изложението си. Председателят благодаря. Сега Хосе Мария Раус Куин е поканен да вземе думата. We will also see a PowerPoint that you have presented. Вие е, сте изготвили и е, презентация в програмата PowerPoint. Имате думата и възможност да я представите. Благодаря. Благодаря за предоставената ми възможност да говоря пред вашата комисия. Първо искам да посоча, че в момента в Испания има повече от 1,3 милиона ипотеки с е, референтна лихва. Тези ипотеки се увеличават като брой, защото продължават да се отпускат такива ипотечни заеми. Този референтен лихвен процент се изчислява със средна стойност за месец, обаче изчислението е непрозрачно, защото данните, които предават и финансовите институции на Централната банка не се е, публикуват. Така че ние искаме тези данни да бъдат обект на контрол и този референтен лихвен процент не отразява действителността, предвид факта, че не се вземат предвид пазарните дялове на финансовите институции. Един пример. През 2013 година Банко де Сантандер имаше среден лихвен процент от 1,88, прилагаше този процент, а една друга банка прилагаше 6,16%. С търговски обем, който беше в хиляди по-малък, което означава, че е, разликата беше повече от 4% и това изобщо не отразява усреднените условия на испанския пазар. Така че ако а, е, имахме претеглени данни, те ще да бъдат 2,46%. Това щеше да бъде референтната лихва. при 2,64% трябваше да бъде претегления лихвен процент, но е 4,02%. При установяването на референтния лихвен процент се събират данни от всички банки и финансови институции, поради което този референтен лихвен процент е напълно непредставителен, тъй като се вземат предвид всички банки, малки и големи референтният лихвен процент може да търпи влияние от страна на банките, защото всички банки познават своите специфични пазарни дялове и по-важното е, че те знаят много точно какви са последиците от промяната на лихвения процент. Това означава, че при този референтен лихвен процент банките знаят, и то всички банки, какво е тяхното влияние върху референтния ликвен процент. Което означава, че той може лесно да се манипулира. Когато се увеличава референтния лихвен процент, това означава загуба на пазарни дялове за банките. Установяването на референтния лихвен процент е, не е и обективно не следва обективни критерии. Това пояснява факта защо референтния лихвен процент непрекъснато се увеличава за сметка на потребителите. Това води до платежни затруднения за много семейства. В много случаи семействата дори губят жилищата си. Това е измамна практика, съгласно директива 93, защото в тази директива се изключва банките, да имат възможност да манипулират лихвения процент. И имаше 40 решения на испански съдилища по този въпрос. Много от тези решения обаче са отменени на втора инстанция. Прилагането на лихвения процент много често обаче се потвърждава на втора инстанция que si un contribuidor utiliza un índice elaborado con datos aportados por él mismo, existirá un conflicto de intereses intrínseco y una posibilidad. Съвсем ясно има конфликт на интереси, има и възможности за манипулация. Съвсем конкретно се нарушават 7b, 7d и 7c на директивата и член 16, защото съгласно тези членове индексът трябва да бъде представителен за пазара, трябва да се осигури конкуренция на пазара, търсене и предлагане и също трябва да се публикуват данните, възоснова на които се изчислява ликвения процент. Искаме да посочим, че този проект изключва възможността за не спазване на тези изисквания от страна на банките. Solicitamos de esta Comisión de Peticiones que inste a la Comisión correspondiente a que el nuevo reglamento con barra... Новият регламент не трябва да изключва е, референтните е, индекси установявани от централните банки. Говоря за законодателен проект КОМ 2013-0641. Значи, е, индексите, установявани от е, централните банки, могат е, да влияят върху политиката на търговските банки и това да доведе до нарушение на директива 9313. Има още едно изречение, което искам да добавя. Просто не е редно да се изключват от предела на контрола официалните лихвени проценти, само защото те се установяват от централните банки. Председателят, благодаря. Малко надвишихте петте минути. Хосе Маркес е следващият оратор. Моля да се вместите в отреденото ви време. То е пет минути. Госпожо председател, уважаеми членове на комисията, като испанец и като граждани на Европейския съюз, бих желал да ви благодаря за това, че ми позволихте да внеса а, нашата а, петиция. Каква е клаузата, която се опитвам да успоря? Това е клауза, която не позволява на гражданите да искат намаление на лихвения процент по вписана ипотека. Испанският върховен съд обяви тези клаузи за нищожни поради тяхната непрозрачност. и е, разпореди банките да ги отстранят от текстовете на договорите е, за в бъдеще. Трудно е обаче да се е, разбере защо не е постановено връщането на парите, които неправомерно е, са събрани от потребителите до тук. Това е в нарушение на Испанския граждански кодекс и неговия член 133. Не можем да разберем защо се помага на банките, а не на потребителите, които са техните истински жертви. В банковия сектор това съдебно решение ще има ограничено отражение. Това, което вече е било събрано неправомерно, може да се използва за погасяване на ипотечния заем. Така ще се създаде по-голямо доверие към съдебното производство в Испания. През 2010 година е, сезирахме омбудсмана в Испания, Министерство на економиката, е, помолихме всички заинтересовани институции да вземат мерки за отмяна на тези неравноправни клаузи. Нашите жалби е, получиха положителни отговори, но е, държавната администрация в Испания не е предприела нищо за да защити реално интересите на гражданите в нарушение на Испанската конституция. Така единственият ни изход остана Европейският парламент. Какви решения могат да се предложат? Смятаме, че те са много елементарни. Подобни клаузи трябва да бъдат заличени във всички ипотечни договори, средствата, които са събрани неправомерно по договори в миналото, трябва да бъдат или върнати, или да бъдат използвани за погасяване на задълженията. Второ, банките все още прилагат неравноправните клаузи и трябва да бъдат задължени да спрат да го правят. И трето, ние искаме споровете да се решават чрез арбитраж, някакъв независим посреднически орган или поне задължение, да станат задължителни резолюциите на е, Банка в Спейн, на Испанската банка. Испанската национална банка и Министерство на економиката – не са санкционирали нито една банка в продължение на 5 години за тези неравноправни клаузи, макар да са на мнение, че клаузите са наистина неравноправни и следва да бъдат премахнати. И никой не въз... разпорежда възстановяването на... възстановяването на средствата. Ако подадете молба до банката, трябва да чакате два месеца за нейния отговор. След това, като получите отговор, който не ви удовлетворява, сезирате е, Испанската национална банка и там чакате два месеца и Испанската национална банка нищо не разпорежда. Обжалвате и нейното решение пред съда. Е, става дума за много пари е, повече от 5 години са необходими за да си възстановите парите, ако изобщо стигнете до там, а освен това напълно се губи доверието към банковата система. Ние, като европейски граждани, се нуждаем от ново спасително решение. И бихме желали сега да се спасяват гражданите, а не банките, които бяха спасявани по време на економическата криза. Ние не искаме безвъзмезна помощ, не искаме нови заеми, а нещо много по-елементарно. Да бъде спасено доверието на гражданите, справедливостта и демократичността на нашето общество. Искаме да върнем доверието си. Благодаря. Председателят имаме двама пред представители от страна на комисията, господин Стайнер и господин Долни. Давам ви думата, за да разисквате тази много деликатна тема от ваша позиция. Uh, you, Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Да, наистина темата е изключително деликатна. и с удоволствие ще предложим допълнителни разяснения за законодателството на Европейския съюз и актуалните тенденции в неговото развитие. Франческо Туци, стоящ вляво от мен, ме придружава и Томаш Долни е пък е отдясно на мен. Е, той работи по директивата за неравноправните клаузи в договорите с потребители, докато с първия колега работим по директивата за ипотечните заеми. Е, ние получихме от Испания голям брой жалби. Е, общо заето проблематиката току-що бе изложена пред вас несправедливо насочване на изпълнението, референтната ставка и РПХ и други подобни клаузи са предмет на жалбите. Те бяха подадени доста отдавна. Разбирам, че междувременно част от испанското законодателство е претърпяло и изменения. Това е съобщено както на Европейската комисия, така и на Комисията по петиции в Европейския парламент. Тук ние не сме в състояние да извършим оценка за това как е решен въпросът на ниво национално законодателство в Испания. Можем да извършим само оценка от гледна точка на европейското право, директивата за неравноправни клаузи в потребителските договори 93.13. Не можем да направим оценка от гледна точка на ипотечното законодателство. Това, което трябва да знаят участниците е, че законодателството на Европейския съюз досежно ипотеката ще влезе в сила на 21 март 2016 година. Преди тази дата всъщност не съществува действащо законодателство на Европейския съюз за ипотеките. Сиреч до тогава се прилагат националните законодателства. Какви ползи ще донесе Европейската директива за ипотечните заеми? Опитвам се да проведа връзка с чутото от вносителите на жалбите. Първо има специална разпоредба за просрочията и насочването на изпълнението срещу е, имуществото предмет на обезпечение. Е, тук е, проистичат специални задължения за държавите членки за предприемане на други мерки преди да се обърне изпълнение към заложеното или ипотекирано имущество. Колегите от Европейския банков орган ще ни помогнат с работата по транспонирането на тези изисквания. В момента работим върху насоки в тази област и се надявам, че те ще бъдат одобрени от е, надзорния съвет на Европейския банков орган до края на настоящия месец. В насоките ще се съдържат а, е, а, е, примери а, за изпълнение на задълженията и пълно или частично рефинансиране на споразумението за заема, удължаване на срока на ипотеката, промяна на вида на ипотеката или даване на гратисен период, през който да не се извършват плащания. Разпоредбата за просрочията и насочване на изпълнението съдържа също определени ограничения във връзка с неизправността и предписва, че когато е, се изнася недвижим имот е, на публична продана, трябва да се търси най-високата възможна цена, за да се гарантира, че оставащата неплатена част от заема, за който е била учредена ипотеката, ще бъде е, възможно най-малка. Държавите членки е, не трябва да допускат дацио е, инсулутум, стига двете страни по договора кредитор и длъжник да са се споразумели в този смисъл в договора за заем. Генерална дирекция правосъдие е възложила проучване за режимите на несъстоятелност на физически лица. В някои случаи, за съжаление, когато има трудности при изплащането на заема, това е последното средство. Е, Изваредно много се различават сроковете на погасяване на задълженията в Европейския съюз в отделните му държави членки. И за това ние сме възложили проучване, за да е, анализираме този въпрос е, допълнително. първата среща на експертите се състоя миналата седмица. Очакваме те да излязат с окончателен доклад в срок една година от днес нататък. Що се отнася до клаузите, които третират в петициите си вносителите, ние бихме искали, когато се учредява ипотека на заемополучателя, да се предлага стандартизирана информация, която да го уведомява за точния вид на заема, дали той е променлив или фиксиран за различните му компоненти и да се предвиждат различни хипотези за времето на съществуване на правоотношението, така че заемополучателят да може да предвиди какво може да стане, докато приключи срокът на действие на договора. Както потвърждава информацията на е, вносителите, испанските власти също мислят е, да е, уредят тези въпроси по време на транспонирането на директивата. Що се отнася до индексите, чухме един пример за конкретен индекс. разработван от Националната банка на Испания – ние на европейско ниво нямаме компетентност и не можем по никакъв начин да вземем решение във връзка с тези индекси. Но в директивата за ипотечните заеми ще съществува задължение, когато има такъв индекс, той да е лесно достъпен за двете страни, лесно разбираем. Е, в момента реперите се договарят. Е, те са предмет на преговори. Общ подход е възприят от е, съвета. В края на март беше извършено гласуване в Комисията по економически въпроси тук, а през май месец ще има гласуване в пленарно заседание. Ние ще кажем на колегите, които отговарят за тази директива, директивата за ипотечните заеми, че вносителите на жалбите предлагат централните банки да не бъдат освобождавани от изискванията, така както е предвидено сега в проекта на директива. Но разбира се, темата е деликатна, тъй като централните банки е, по принцип е, особено много, централните банки по принцип особено много настояват на своята независимост. Мисля, че това е всичко, което бих казал на този етап. Може би е, колегите ще се е, включат и по-специално колегата от Генерална дирекция правосъдие, за да коментира въпросите от компетентността на тази дирекция. Like Благодаря. Ще допълня казаното от колегата от гледна точка на хоризонталното право за потребителите и по-специално съдебната практика. Европейското потребителско право във връзка с темата, която обсъждаме, предвижда защита на потребителите, включително и процедура за изпълнение. Става дума за дисбаланса в клаузите в договора. И ако има такъв дисбаланс, клаузите не са задължителни. Всичко това може да се оцени от съда и потребителят може да се позове на неравнопоставеността на клаузите. От тук нататък Националният съд преценява всеки отделен случай. това законодателство се използва от съдилищата, включително и в Испания. Има и има доста преюдициални заключения, по които се е произнесъл Европейския съд за връзката между европейското потребителско право и националното процесуално право. Доста от тези дела са все още висящи. През 2014 година имаше 60 такива дела. Комисията е с позиция, че националното право трябва да осигури е, защита и така Националният съд ще може да провери дали има неравноправни клаузи в договора. Европейски съд а, а, а, Мохамед Азис е, Султан Соспросил в тези дела каза, че когато има такива клаузи, на едната страна не е задължена по тях. Във връзка с транспонирането на директивата за потребителите и как тя може да се използва като защита. Тук трябва да се разгледа цялата процесуална система. Като цяло Европейския съд изисква националните норми да не правят невъзможно упражняването на правата по европейското право. След решенията на Европейския съд за несъвместимост на испанското законодателство имаше изменения в Испания закон 11 има възможност за възражение и обжалване. Е. За разлик, е, успоредно с тази съдебна практика, комисията е, е направила оценка доста комплексна на испанското право. Опитваме се да разберем дали има и други неща, които остават нерешени като проблеми. Къде потребителите не са ефективно защитени? Същото се прави и за други държави членки. В тази връзка комисията в момента води структуриран диалог с е, Испания. Имаше среща по този въпрос. Имаме ангажимента на Испания да е, се решат тези проблеми. Накрая нито съдът, е, нито комисията могат да дават оценка Всъщност това е задача на Националния съд. Ние преценяваме само доколко националното право е съвместимо с директивата за нелоялните клаузи, неравноправните кразови. Освен това, редовно разглеждаме доколко националното законодателство е пригодно да защитава европейските права, включително и в контекста на финансовите услуги. Благодаря. Благодаря за комплексните отговори, за съответните разпоредби, за транспонирането на законодателството и за това какво се обсъжда в момента като ново законодателство. Сега ще дам думата на колегите депутати, депутати Девет души са поискали думата, от тях 8 са испанци от различни политически групи. Да. Този дебат има опасност да се превърне в национален дебат. Моля ви, е, да въздържайте се от подобна тенденция. Зная, че в момента в Испания се подготвят избори. Моля ви, придържвайте се към темата а, и регламентът е две минути. Бих казала една минута, но максим, максимум две минути. Eh, Благодаря, госпожо председател. Искам първо да посоча, като представител на групата на социалистите, ние се занимахме с тази петиция не само поради политическа вина, но и поради политическа отговорност. Всички политически групи имат отговорност, различните национални институции, междувременно Европейската комисия също в Испания. Ситуацията е следната може да се говори наистина за социално бедствие. Имаме най-голямото неравенство, което е, съществува в рамките на кризата. Почти 40 е, 000 бяха случаите на принудително извеждане от жилищата. Има много е, случаи на несъстоятелност и всичко това е много несправедливо. Европейската комисия участва активно в спасяването на банките, обаче съгласно договорите тя има задължение да защитава гражданите. Също Европейският съд посочи също, че това, което се случва в Испания, противодейства на директивата и по-специално на клаузите за злоупотреба, които водят е, веднага до принудително извеждане от жилището. Директива 29 от 2005 година противоречи на испанското право, респективно обратното, нарушава се и хартата на основните права всеки ден в Испания. Ние знаем, а и не съм чула до сега коментар от комисията в тази връзка, че срещу Испания в момента тече производство по нарушаване на основните договори на Европейския съюз. Ние знаем, че испанското правителство е взело мерки, издало е укази, но това не е достатъчно. Само начина по който се издават тези укази показва, че това просто е камуфлаж и резултатите са видими за всички. Въпреки това ние трябва да спазваме действащите закони и мисля, че НП тук ще се съгласат с мен. Законът за втория шанс също беше прият под формата на кралски указ. Разпоредбите са с доброволен характер и е, клаузата за злоупотреба или по-скоро клаузите за злоупотреба не се премахват по този начин. Това беше посочено и от Европейския съд. Липсва решение и това, което липсва основно е, че комисията трябва да бъде по-ясна в своите действия. Това, което чух тук, противоречи на производството за нарушаване на основните договори и е, на това, което комисията непрекъснато изисква от испанските институции. Ние не можем да очакваме нова директива за ипотеките през 2016 година, защото стотици хиляди семейства са изложени на опасността да бъдат принудително изведени от жилищата им. Що се отнася до директива 2313, Европейския съд е съвсем ясен в своето решение. Аз е, поставям изискване комисията за месец, след месец-два да е, започне да действа, да предостави необходимите отговори. Също така правната комисия, комисията за защита на потребителите и комисията ЕКОН трябва да се занимаят с тази тема, за да се случи най-накрая нещо. Now, this... Благодаря. Благодаря, Беатрис Петера. Беатрис, Аз говоря като европейски депутат, но разбира се и като испанка. Мисля, че има много испанци тук и това за нас е, означава задължение, най-вече по отношение на доверието или на доверието на гражданите в Европа. Що се отнася до различните петиции и какво е общото между тях, аз бих посочила, че е, тук можем да видим, какво се причинява на испанските потребители и на техните права. За това мога да кажа, че в случая Европа е отговорна. Е, Европа има, Европейския съюз има законодателни функции и е, трябва да се погрижим да се спазват законовите разпоредби от държавите членки. Сега искам да се спра в детайли е, на тези клаузи в ипотечните договори. Аз мисля, че много ясно се вижда какво става тук, е, че това е незаконно. И искам да подчертая, че последиците от решенията на Европейския съд са такива, че ако не се изпълняват тесните решения, нищо няма да се промени. В крайна сметка, ние имаме микс от а, а, незаконни ипотечни договори, нарушения на картата на основните права и в крайна сметка имаме и неизпълнение на задълженията от страна на държавите членки. Те всъщност са задължени да спазват това, което се решава тук в Брюксел поради което ние от европейските институции сме задължени да бъдем бдителни. Ако ние не осъзнаем нашата отговорност, няма да имаме аргументи срещу гражданите. Аз искам да подчертая две неща. Липса на компетенции или е, партийно-политически интереси не са причина да не се занимаваме с тази тема, както и да е отговорите на пострадалите лица трябва да бъдат изслушани тук в Комисията по петициите. Това е нашата задача в тази комисия. Благодаря. Госпожа Валина. Благодаря. Аз също ще се опитам да бъда кратка и няма да повтарям това, което вече беше казано. Трябва обаче да е ясно, че от името на моята политическа група, а и от мое име като координатор в Обединената левица, мога да кажа, че трябва да се спазват основните права. Мога да кажа, че Европейския съюз не е съвсем невинен, защото в член първи на хартата на основните права се уреждат економически, социални, културни права и това означава отговорност за Европейския съюз. Е, Европейския съд също е, посочва, че става дума не само за спазване на правата на потребителите, когато става дума за е, принудително извеждане от жилища сега, е, испанските правни органи трябва да докажат измамата в е, ипотечните договори. Имаше или се предвижда реформа в тази връзка в Испания, но е, въпреки това принудителното извеждане от жилищата продължи 17% повече след законодателната реформа. Какво искаме ние? Искаме разпоредби за упрощаване на дълговете правото на жилище основно право, това трябва да се гарантира и искам да припомня, че след последното разискване в Комисията по петициите беше решено тази тема да бъде включена в дневния ред на пленарната сесия. Там трябва да има разискване и също трябва да се посочи това бедствено социално положение. Очевидно има блокаж в председателския съвет, поради което аз мисля, че едно от заключенията на днешния ден е тази тема да се обсъди на пленарна сесия, да се обсъдят нарушенията на основните права и също така социалното и жилищно положение в Испания. Преди да стана депутат, аз бях кмет и мога да кажа, че наистина това е социално бедствие. Е, деца губят е, своето детство. Това е една тъжна панорама и ние носим отговорност за всичко това в рамките на политиката на економии, която беше наложена от е, държавите членки на най-слабите. Дори Испанската централна банка, нейният председател е, се произнесе в този дух. С това приключвам. Комисията трябва да гарантира испанската държава да спазва задълженията си. В противен случай ще трябва да се наложат санкции. Колеги, аз съм от Естония, от другия край на континента и при нас има подобни проблеми, затова се чувствам на колегите от Испания. В периода на кризата, особено е в провинцията при нас, имаше принудително изхвърляне от жилищата, поради това, че не са били платени на скромни такси или пък големи суми на банката. Може би едно от решенията на проблема е но не чух такова предложение от комисията. Имам предвид възможността кът да да поиска погасяване е, на дълга, е, като е, прехвърли съответното имущество. Но тази идея все още не е привлекла вниманието на политиците и на обществото като цяло. Не е представена и от европейските институции на обществото. Банките и по други институции, естествено няма да се съгласят, защото ще имат заговори. Като политици трябва много внимателно да предлагаме мерки, които са ефективни. Европейската комисия зная обърна внимание на принудителното схвърляне от дома в контекста на основните права. Затова искам нашата комисия да изпрати официално искане към Европейската комисия. И въпросите, които можем да зададем следните. Дали да, комисията има оценка на въздействието на Датио и Солтум Има ли препоръки за това решение Датио и Солутум? В противен случай подобни проблеми ще съществуват и то за много години. Now, uh, the floor goes to Mr. Urtasun. Благодаря, господин Уртасун. Благодаря. Благодаря на вносителите на петицията. Благодаря и на платформата за подкрепа срещу ипотечните плащания. Повече от почти половин милион принудителни изхвърляния на граждани от техните домове. И този процес продължава, въпреки мерките на правителството. Има цели движения, които се опитват да защитат пострадалите. В тази връзка ще задам следните въпроси. Имаше напоследък промени в испанското право. През март 2013 беше постановено решение по делото Асис срещу Испания. Има ясни случаи, в които испанското право не отговаря на член 17 в картата за основните права и на директивата 93-13. Така че испанското право нарушава конкретно те разпоредби. Затова питам комисията, какво правите, за да се промени испанското право и да има съответствие. След това в решенията на съда се казва, че процедурата за принудително извеждане трябва да се промени съществено. Дали а, имате намерение да поискате санкции срещу Испания? Благодаря. Роса Естерас. La bienvenida y las gracias. Благодаря. Най-напред искам да ви благодаря. Искам да кажа добре дошли на вносителите на петиции. Искам и се да се спра на положението в Испания в момента. Всъщност кризата създаде трудности за много семейства – които вече не могат да връщат задълженията си, особено на фона на ширещата се страната безработица. През 2011 година, когато испанското правителство стъпи в длъжност, то най-напред трябваше да се заеме с економиката, за да преодолее кризата, но след това трябваше да се заеме с огромния брой евикции на испански семейства от обитаваните от тях жилища между 2005 и 2008 година са извършени 500 000 евикции в Испания. Това е половин милион. Е, Испанското правителство е чувствително и към двете страни на този спор, на този проблем. И към ощетените семейства, и към банките. Имаше предприяти мерки, макар и не много системни. Беше прият етичен кодекс, при който се препоръча да бъде извършено преструктуриране на задълженията, така че заемополучателите и заемодателите да се споразумеят за някакво облегчаване в условията за изпълнение на задълженията. Ако това не е възможно, да се отпишат част от задълженията и ако и няма възможности за това да се премине към насочване на изпълнението е, към е, ипотекираното имущество. Има редица защитени е, лица, лица под 18 годишна възраст, лица над 60 годишна възраст, които са пенсионери и не работят. Значи, банковите клаузи не се прилагат безусловно и безогледно освен това е възможно хората да се превърнат в найматели в собствените си жилища, докато изплащат ипотеката. 33 финансови институции са възприели този кодекс на добра практика или етичен кодекс и предлагат облегчени условия на заемополучателите. Всички правителства се стремят по някакъв начин да се справят с подобни проблеми. Испания не е изключение. Е, да, вярно е, че е, доста е, семейства изпаднаха извън тази защитна мрежа от мерки, които предприе испанското правителство, но подобни мерки се разработват непременно и продъл... продължава тяхното разработване. Във всички случаи мога да кажа, че испанското правителство много се старае е, да намали броя на онези, които не се ползват от никаква защита. Господин Мария, съзная, че искате думата, обаче а, вие не бяхте тук, когато започнахме заседанието. Ами вижте, аз съм тук от 9 часа. Не може да очаквате да сме тук 24 часа непрекъснато. Вижте, аз а, говоря за залата, за, за реда, в която отговарям. Моля ви да дадете думата на мен за една минута, председателят. Имах деветима оратори, записали се за изказване и вие не бяхте тук. Вижте, е, отсъствах един час, но съм тук от 9 часа. Не можете да очаквате да съм тук непрекъснато. Господин Мария, моля да се държите прилично, иначе ще напуснете залата. Аз нямам проблем да си говорим с вас и тук публично, председателят. Казвам следното. Имах деветима оратори. Да, можете да добавите още един и да станат десет. Мога и 20 да запиша, казва председателят, но ще е, ни свърши времето. В такъв случай моля да обявите още един ден за обсъждане. Темата е много важна. Предлагам ви на следващото заседание да вземете думата пръв. Не, не. Темата е много важна и искам думата, след като не ми я давате, хубаво можете да се изкажете по точка 16. Аналогичен случай. Ако просто обърнете програмата на следващата страница, ще видите и ще можете да се изкажете. Сега давам председателските функции на заместник-председателя и излизам, защото имам друг ангажимент, но веднага след като го приключа, само след няколко минути ще се върна. Yo me gustaría tomar la palabra. The list of speakers is right here. The floor is now to Mr. Mato. Señora Presidenta. Sí, vamos a... Госпожо председател. Con el turno para... Sí, pero es que yo... Вижте, искам да приключим с този кръг изказвания. Да, точно като се сменя председателят, искам да повторя, че тук разискваме тема, която трябва да бъде обобщена. По нея трябва да бъде направено заключение – е, изключително ли обичайно е да се сменя председателят е, в този момент? Да, ще обобщя, е, но във всеки случай ви моля да не коментирате смяната. Благодаря, госпожо председател. Искам да коментирам това, което стана току-що. Немислимо е член на нашата комисия да оспорва компетентността или липсата на компетентност на председателя. Това, което бих желал да кажа по темата, е, че чухме голям обем напълно коректна информация от множество вносители. Наистина става дума за драматичното положение, в което са изпаднали много испански семейства и граждани. Но когато встъпи в длъжност сегашното правителство, то се опита да е, започне поне решаването на проблема. Е, правителството е на власт около 3 години. Е, проблемът не е краткосрочен. Е, през 2011 година, ще им, година имаше над 300% е, нарастване на неизправностите е, по ипотечните договори. Това не е проблем създаден от правителството. Някои от хората допринесли е, за създаването на проблема сега се опитват да прехвърлят вината на правителството. Моята задача не е да защитавам правителството. Вярно, че сегашната администрация е изправена пред сериозни трудности, но все пак има два принципа, към които трябва да се придържаме. Първо, е, трябва да Имате предвид, че 96% общо взето толкова са испанските граждани с ипотечни заеми, които си плащат вноските. Те също трябва да бъдат защитени. Това прави и пред... правителството. Същото бе посочено от заместник председателя. Значи не става дума за проблем, който съществува само в Испания. Днес е, в списъка за изказвания се беше записал само един неиспанец, е, обаче проблемът не е характерен само за Испания. Проблемът е европейски и се нуждае от европейско решение. Това, за което говорим тук, е, е много важен, много сериозен и мъчителен проблем за много семейства. Мисля, че в Европейския парламент трябва да се концентрираме върху намирането на европейски решения за този общо европейски проблем. Това ще бъде положително за всички. Е, не става дума само да дойдем пред комисията и да кажем това, което ни тежи на сърцето, е, да изтъкваме политически аргументи, за да бележим точки. Не, трябва да се реши проблемът за много испански граждани. Благодаря, господин Баристи. Благодаря, госпожо председател. Жалко, че госпожа Викс не е тук, защото аз исках да и кажа, че съм представител от страната на баските и също така има и други региони, които са представени и нещата стават много комплексни, но всъщност тук чрез представителството се отразява истинския живот на обикновените хора и ние бихме желали да защитаваме техните права. И тук е, става дума за петиции, които са напълно основателни, защото става дума за а, е, незаконни банкови практики, които се прилагат безнаказано, както каза комисията, става дума за държава членка, която не се отнася сериозно към своята отговорност, поради което трябва все още много работа да се извърши. Аз мога да се съглася с Соледат – оценка през 2016 година, това е твърде късно. Става дума за социална справедливост, за демокрация и е, мисля, че Европейския парламент и комисията могат да представят достатъчно аргументи срещу тази социална драма и най-вече могат да допринесат за отстраняване на корените на този проблем. И също така могат да предприемат мерки срещу тази държава членка, където се прилагат подобни практики, нарушават се основни права и е, смятам, че трябва да се направи много повече, отколкото до сега има хиляди семейства, които са пострадали, обаче все пак е, това е свързано и с обществото, което желаем да имаме бъдеще. Следващият оратор. Аз също искам да се присъединя към изказалите се преди мен, че е на лице много повече разнообразие, отколкото някои е, мислят. Аз идвам от Галиция, там има също една специфична по себе си ситуация. Това като стъпление на господин Мато искам да кажа следното. Ние сме изправени пред проблема, че е, трябва да търпим последиците от неолибералната политика и политиката на економии. Независимо дали сме в предизборна кампания или не, ние трябва да заклемим тази реалност и да намерим решения за устраняването й. Правото на жилище е основно човешко право и Европейския парламент и европейските институции всъщност са приели лозунга за защита на основните права. Това е вписано и в Испанската конституция, но вместо да се защитават основните права, правителството упражнява насилие върху тези семейства, идва полицията, разбива врадата и извежда насилствено тези семейства от жилищата. Деца, болни хора, възрастни хора са изложени на този държавен произвол. И когато се каже на тези хора, които биват принудително извеждани от жилищата им, че имат право на солидарност, трябва да се има предвид, че в Испания се обсъждат закони, които дори е, правят е, наказуема тази солидарност. Така че е, трябва да се спазва от нашия парламент правото на жилище е, и също така да се гарантира е, прилагането на това право от испанското правителство, така че да бъдат защитени хората, които биват извеждани от жилищата им. Благодаря. Сега давам думата на вносителите по една минута. Върна се и госпожа председателката. Започваме с първия вносител на петиция. Карлос Матиас. Една минута. Искам първо да кажа на представителите на комисията, че принудителното извеждане от жилищата може да се заличи не само пред договорната част, но и онази част, която се отнася до това какво се случва, когато някой не изплати ипотеката си принудителна продан и така нататък. Аз смятам, че това е неуместно по различни причини. Искам да посоча на депутатите на Европейския парламент следното. Дори и да не направите много в тази насока, то поне не пречете на нас да го направим. Защото, например, в Андалузия се случва нещо, е, което буди ужас също и в Гърция веднага се заема позиция, за да и веднага се появяват пречки. Така че ако не ни помогнете, поне не ни пречете. На представителите на Партидо Популар на Народната партия в Испания. Не знам дали не знаете или сте недобронамерени, но е, вие упреквате в е, преследване на политически интереси. Става дума всъщност за семейства, които са претърпели травми в детска възраст и вие сте виновни за това, че хиляди семейства с деца и възрастни хора трябва да бъдат принудително извеждани от жилищата им. Тези хора сега а, се обръщат срещу Мариано Рахой и вашата партия, защото вие сте виновни, вие не приехте дори една единствена мярка за а, поправяне на това положение единственото, което правите е да се подмазвате на финансовите институции. Вие сте тези, които сте неспособни и не правите нищо за своите граждани. Всъщност е, това, което трябва да направите е да се саморазпуснете, ако не можете да направите друго. За съжаление, вие е, превишихте регламента за изказване, затова давам думата на следващия оратор. Позволете ми един кратък въпрос – При целият ми респект пред е, вносителите на петицията и изказалите се тук, аз искам да кажа, че не е възможно да се обижда депутат само защото е на друго мнение. Така че в случая ние трябва да се засрамим. Независимо от това в какво може да бъде опрекнато нашето правителство, ще ви кажа, че ще поддържим е, добрата си работа, независимо от казаното от е, преждеговорившия. Да, аз казах, че в случая вносителят на петицията превиши границите, както на времето на изказване, така и на приличието. Така че много ви моля, изказвайте се цивилизовано, казва председателката. Аз, аз искам да взема думата. На него му беше дадена възможност. Аз също желая думата, а сега вие не ми я давате. Не, аз искам да помоля следващият носител на петиция да се изкаже. Виждам, че всички говорят едновременно, малко се затруднява превода по този начин. Both of you. I do believe that petitioners мисля, че господин Марто Муртасюн и вие също, моля ви, престанете. Всъщност, сега показвате защо хората са загубили доверие към вас. Може би заради едно такова поведение. Дръжте се прилично. Всъщност това е заседание заради петициите, а не заради вашите вътрешни аргументи. Имате думата. Bien, intervengo muy rápidamente. Eh, precisamente no soy una política. Благодаря съвсем накратко. Аз не съм политик. Аз съм тук като експерт. И а, е, трябва да дам експертен съвет а, е, за а, е, широкия брой а, петиции. Имаше петиции от 2014 година, които не успяха да минат през филтрите. Няма какво друго да се обсъжда. Това, което наблюдаваме, е нарушение на закона. И то доведе е, е до няколко решения е, на Европейския съд от 2012 до 2014 година. Аз съм експерт, занимавам се с европейско право от отдавна. Също е, става дума за ясно нарушение на европейското право. Познавам материята и зная от институционална гледна точка, че Европейската комисия е пазителя на договорите. Тук не става дума за актуализиране на, на, на това, което искат хората. Комисията има задължението да действа като пазител на договорите. В Испания имам опасения, че европейските закони не се спазват и едва ли ще бъдат спазени с обратна дата. Зная колко категорично е решението на съда от 2014 година. Много е важно да се е, реагира спрямо поведението на банките, за да бъдат накарани да работят по нов начин за своите клиенти, по начин, който е предвиден в договорите. И това може да бъде направено от комисията и от другите европейски институции. Благодаря. Хосе Латала Маркес. Hola, muy buenas. Eh, yo quiero expresar mi... Благодаря. Здравейте. Искам да изразя а, дълбокото си уважение към а, правителството на нашата държава, Испания. И като гражданин имам пълно уважение към а, политическите партии и правителството. Опитвам се обаче да потърся решение на проблемите на хората. Благодаря на всички, които слушаха внимателно нашите аргументи. Благодаря. И вие ли искате думата? Да. Е, е, е, Като вносител на петицията, искам да ви благодаря за това, че ни изслушахте. Видя се, че а, а, има много сериозен интерес спрямо поведението на финансовите институции, и трябва да променим произвола в тяхното поведение. Трябва да се приемат задължителни разпоредби, за да се спазват едни и същи стандарти. Госпожо председател, искам да кажа, че ние сме една гражданска платформа и нямаме политическа ориентация. Но вижте, за 20 минути на един човек може да загуби жилището си, ако не си е платил вноските. Така че мерките, които се вземат до тук, са недостатъчни. И това се прави без поглед на ежедневния живот на хората. Благодаря Извинявам се на всички вносители, които пътуваха отдалеч, за да се включат в разгрощения дебат между колегите. Извинявайте и за обидите, които хвърчаха в една или друга посока. Извинявам се от твое име и от името на колегите в комисията. Какво може да се направи по този много труден проблем? Доколкото разбрах, желанието на нашата комисия е да оставим петицията отворена и ще ги внесим в комисията по правните въпроси за становище. Не за информация, за становище. След това ще поискаме от комисията писмено да ни отговори на всички въпроси, които бяха зададени от колегите и от е, депутатите. След това, за оценката на въздействието, което спомена комисията, дали то е обнародвано или не. Ако е обнародвано, моля ви, на, на... запишете там и на това, което беше обсъждано тук. Ако а, няма обявена оценка на въздействието публично, моля ви да отговорите в писмен вид. Дали това е мнението на колегите депутати? Солидат? Не става дума само за комисията по правни въпроси и економическата комисия. Може би е добре да насочим въпроси към комисията по международна търговия със съответни срокове. Съвсем ясно трябва да се установи дали има процедура за установяване на нарушението от комисията към Испания. Точно това исках да кажа. Казвах на комисията ИМКО за вътрешния пазар и потребителите. Да, потребителите, вътрешния пазар правната комисия госпожа Валина. Както казах и преди, добре е да има дебат в пленарната зала, ако бъде одобрено от нашата комисия. Имаше такъв дебат в края на предишният мандат. Имаше дебат по този въпрос в пленарната зала, Имаше такава идея, но тя беше спряна от съвета на председателите. I was not here and many of the colleagues were not here. You were not аз не съм била тогава тук. Предполагам, че и вие не сте била. Трябва да проверим този въпрос чрез секретарията. Ще го поставим на координаторите. Господин Мария Смоля επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Благодаря, госпожо председател. Както знаем, темата е извънредно сериозна. И е свързана с функционирането на банките, на финансовите институции, които евинцираха хиляди хора. Съгласно договорите, Европейската Централна банка има компетентност по въпрос. Затова предлагам да изпратим писмо до Европейската Централна банка – и до банката. Защото ако се обсъждат предложения, като например мораториум на принудителното изпълнение, това е въпрос, към който банката може и следва да вземе отношение. Затова и предлагам да пишем на Европейската Централна банка. Освен това, не мисля, че Европейската Централна банка е, няма никаква вина за ставащото. Е, предлагам да ангажираме и Комисията по економически въпроси, както и да предвидим разискване в пленарна зала по този въпрос. Съгласен съм с колегите, които предложиха да има дебат в пленарна зала. Това са, е позицията на ЕКАРЕ, е, която изразявам като координатор на тази парламентарна група тук. Мисля, че темата е извънредно важна и оправдава тези действия. А, имам и въпрос от процесуално естество или по-скоро бележка. По въпросите свързани с Испания не се полага да говорят само испанци. И по въпросите свързани с Гърция не се полага да говорят само гърци. Всеки може да се изкаже за всичко. Председателят това никой не го успорва. Е, досежно изказванията и обсъждането в пленарна зала можем да обсъдим този въпрос е, на заседание на координаторите. Е, това може да се направи, няма да го обсъждаме тук. Значи, комисията. Комисията иска думата, заповядайте. Благодаря за дадената ми дума, госпожо председател. Искаме накратко да се е, включим, е, давайки информация за оценката на въздействието във връзка с решението Дацио и Инсолутум. Нямаме оценка на въздействието в същинския смисъл на думата, но е, сме създали е, потребителска група за финансовите услуги преди няколко години, е, която дава пред комисията становището и мненията на потребителските сдружения. Вече имаме становища по различни модели на погасяване на ипотечни задължения. И изследването, което направи тази група, може да бъде изпратено на комисията по петициите, за да я улесни в работата й. Искам също да кажа, че комисията е възложила, всъщност това вече го казах, възложила е проучване на темата за обявяването в несъстоятелност на физически лица. Дацио инсолутум обаче е решение, което следва сключването на договор, а това, което следва сключването на един договор е от компетентността на държавите членки. За това и нямаме за този модел на уреждане на правоотношенията оценка на въздействието, поръчана от Европейската комисия. Благодаря, много полезно разяснение. Разбирам, че е, комисията ще ни даде писмена информация по конкретните поставени въпроси. Петицията остава открита и спраща се на Юри и Имко за становище в посочения срок. Очакваме от Европейската комисия да ни даде писмена позиция по е, зададените въпроси. Моля и Комисията за потребителите. Да, да, точно това казах. Значи с това обобщаваме разискванията в тази комисия. И е, е поискано да се изпрати писмо до Европейската централна банка. Е, съгласни ли сте? А какъв е срокът? Кога ще решим? Кога ще решим за срока? On how we proceed. Well... Е, как ще процедираме ли? Ами секретариатът ще процедира. Той и си има срокове и ще се постарае да изпълни всичко максимално бързо. Дали веднага, не зная, но най-късно следващата седмица непременно те ще започнат да работят по различните въпроси, поставени от различните заинтересовани. Бях задала въпроса, е, на какво становище е комисията? Да пишем ли писмо до Европейската Централна банка? Петър? Искам да посоча, че при целия си респект все пак съм малко скептичен. Трябва да изчакаме специализираните комисии. Така че моля да се посочи на специализираните комисии какво искаме от тях. Това са четири различни комисии, доколкото знам. И е, също така, аз бих изчакал с писмото, тъй като е, след това може би ще ни се наложи да пишем още писма. Това е моето лично мнение. Е, смятам, че прехвърлянето към специализираните комисии е достатъчно, те ще отговорят и след това ще можем да решим за следващи мерки. Както казах, скептичен съм, защото сами аз бих могъл да дам този отговор във връзка с ЕЦБ. Е, значи да поискаме становищата от цитираните комисии и едва тогава да обсъдим възможността да изпратим писмо и до Европейската Централна банка. Да се споразумеем така, а, господин Мариас, а, много забавихме дневния ред. Благодаря за реакцията на моето предложение. Разбирам, че мнозинството не го приема за момента поне. Добре, Добре, добре, можем да обсъдим въпроса на заседание на координаторите. Председателят, да, на заседание на координаторите това влиза в протокола и ще бъде обсъдено на заседание на координаторите. Продължаваме с точка 16 с огромно закъснение. Става дума е, за измамната практика на е, банка Кайча в Испания. Е, много дълъг е списъкът от свързаните с това жалби. Искам да кажа добре дошли на подносителите на жалби, е, които са пътували за да бъдат на заседанието днес. Господин Родригес ще получи думата пръв. Той има и изложение в PowerPoint. Заповядайте, моля да не превишавате 4 минути в изказването си.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 Добър ден, благодаря много за това, че ни приемате. Искаме да изнесем едно, един кратък доклад, едно изложение за е, пазарната реализация на някои продукти и за е, отговорността. Преференшъл Bonds Преферентните бонове са продукти, които се продават от банки и спестовни каси. Има правни разпоредби от 85 година, т.е. преди повече от 30 години. Тези правни разпоредби се разшириха. Междувременно имаме МИФИД от 2007 година. Банките е, включват оперативно управление, надзорен съвет, т.е. имат управителен, надзорен съвет е, и е, предлагат е, различни банкови продукти. Сега банката посочва или по-скоро обяснява какво представлява продукта, как трябва да се продава, има писмена документация – която съдържа указания за продажба на повече такива продукти. Освен това, има различни документи, в които се посочва, че е, трябва да се премълчи е, клаузата за е, изтичане на падежа. Също така в банковите указания се говори за капиталови гаранции, за изисквания за по-голям обем на продажбите. Също така има документи, в които се посочва, че на много вложители трябва да се продават такива продукти в малки количества, въпреки че това е незаконно. В брошурите които е, са получили всички. Има страници, които много трудно се разбират от клиента. Например, е, има формули, които никой не разбира, а също. По отношение на уреждането на спорове, банката прави предложения, също е, така посочват, че Става дума и за наказуемо деяние. В Испания има около 1 милион пострадали. Всички органи участват, банки, политици, синдикати. Всички всъщност имат представители в управителните съвети на банките, автономните области, които издават е, разрешения. Испанската централна банка също отговаря за банковия пазар, правителството също, защото всъщност са в ролята на съучастник при извършването на тези измами. И правителството действа така, като че ли защитава потребителите – Европейския съюз допуска една държава членка безнаказано да нанася вреди на своя народ и да го експлуатира. Шунта де Галисия публикува доклади, в които се посочва, че че има много цифрови данни – 60% от ценните книжа са в ръцете на миноритарни акционери. СМ, ЦНМВ има нужда от 6 месеца за предоставяне на отговор. Испанското правителство дава инструкции как да бъдат разглеждани подобни рекламации. Трудно могат да се получат надежни данни всеки ден. Се произнасят множество съдебни решения на първа инстанция – положението става все по-трудно и по-непрозрачно в цялата страна. Същото се отнася и за жалби за нарушение на директиви, има черни кредитни карти, все повече и така нататък. Банките се опитват да манипулират обществеността и по този начин пречат на правосъдието. В Галиция бяха създадени два органа, две служби за решаване на такива случаи. Има 3000 съдебни решения. Подобни практики се предвиждат за цялата страна. Почти 100% е, тези решения са в полза на пострадалите. Също се установява, че повечето от е, договорите са сключени с измамна цел. Не мога да предлага, да ви предложа повече информация поради ограниченото време. Виждам, че е, все пак за 4 минути бяха представени доста документи. Тези документи трябва да бъдат представени на вашата комисия, въобще на органите на Европейския съюз. Бяха изпратени насоки е, от страна на Европейския съюз към Испания, обаче много от тях не се спазват. Така че Испания на всеки две седмици трябва да представя информация за своите банки. Банките правят това, използвайки независими консултанти и точно тук е проблемът, който трябва да решим. Така че много ви моля, е, предприемете мерки. Домингес и мистер Гонсалес. Сега ще дам думата на господин Домингес и господин Гонзалес. Eh, buenas tardes. Eh, si entra un PowerPoint también ahí y vamos a hacerlo muy breve. Добър ден. Добър ден. Ние също сме донесли PowerPoint презентация. Искаме да ви я покажем съвсем набързо. Да, това е презентацията. За съжаление не всичко се вижда. Става дума за две съставни каси, които са се слели. Едно 832 милиарда евро е размерът на сумата на обект на злоупотреба 1,622 е, е, милиона души са е, били обект на измама и разбира се това са граждани, които преди това не са били информирани за същината на финансовите сделки. 1,6 милиарда евро трябва да бъдат изискани обратно. Има около 1000 иска. Това са цифровите данни от е, феврари 2014 година. Виждате, преди е, около една година става всичко това, но няма надежна информация за реалната ситуация. Ние приемаме, че около 10 000 галицийски семейства все още очакват да получат 200 е, милиона евро. Може би да върне едно фолио назад. Това е информация, която се признава от самата каса. Касата посочва, че е, неизплатените обратно суми са 8%. в рамките на една обществена поръчка. Тази банка беше изкупена и беше обещано решение, което обаче до днес не е изпълнено. Има различни сдружения на тези измамени семейства в Галиция и на тях отново беше обещано, че ще получат парите си обратно. все още около 10 000 души в Галиция не са получили парите си. И ако вземем предвид и обстоятелството, че 9 милиарда евро получи този орган от програмата за спасяване на банките, а всъщност беше изплатен само 1 милиард обратно. Виждате, че има и срокове, които са доста е, щедри до 2018 година. А като се има предвид също, че само през 2014 година 1,16 милиарда е размерът на печалбата, се установява как изглеждат нещата в Испания. С други думи, как е, много бързо можете да получите достъп до много пари. Кайша Галиция би могла да продължи да работи като публична банка. Парите, които бяха загубени в тази операция, всъщност отговарят на целия размер на економиите в здравния сектор на Испания. Кайса не е сама. При банките имаме 10 пъти по-голям обем. От две години очакваме информация. Не е подадена информация и от Министерството на економиката. Има и внесен колективен иск от Сдружението на потребителите в Галиция. Има и произнесено съдебно решение, обаче все пак не се отбелязва напредък. Адхок ни бяха наложени различни мерки, за да се избегне достъпа до правосъдие, а сега имаме нов закон – от три години хората се мобилизират, 90% от договорите са а, обявени за недействителни по различни причини. Тоест, тук виждате, че става дума за измама в особено големи размери с съучастие на различни административни органи. Повече от 100 милиона евро все още не са изплатени обратно. Много ви моля, приключвайте, казва председателката. Така че искането е да се върнат парите на семействата. Тези, които отговарят за тази измама в особено големи размери, трябва да бъдат привлечени под отговорност и също трябва да Госпожо председател, много ви моля, можем ли да върнем едно фолио назад? В Галиция имахме много лош съюзник в лицето на Партидо Популар, на Народната партия. Три години те мнимо ни подкрепяха, за да получим парите си обратно. Беше ни обещано, че ще получим спестяванията си изцяло. Това бяха предизборни обещания, които не бяха изпълнени. Всичко премина в ръцете на чужденци, без да бъдат обратно изплатени сумите по влоговете. И къде всъщност са тези, които организираха тази огромна кражба? пълна безнаказаност 50 до 60 искове е, за плащане на глоби в размер на 50-60 хиляди евро, за да си затаряме устата, а една дама на 82 години, която също е, трябваше да плати глава, защото е протестирала. Тя искаше да възвърне достоинството си, както и други пострадали лица в Галиция. Сега обаче тя трябва да бъде изправена пред съда. Тя има наложени всъщност не само на нея, но и на всички е, протестиращи, правителството е наложило повече от 50 административни наказания – е, виждате в Испания нещата не функционират добре, особено в сферата на публичната администрация. Е, Един единствен е, шеф на банка трябваше да бъде изправен пред съда и кой загуби работата си съдията. Така изглеждат нещата в Испания. Измамниците не получават наказание, а хиляди испанци и в частност галицийци губят спестяванията си. Благодаря. Мисля, колеги, че сега е време ние като комисия да реагираме. Господин Грасман, моля ви, бъдете кратък и подреден в изказването. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да направя това, което помолихте. Комисията познава добре а, проблема с а, преференциалните акции в Испания познава размера на проблема и ефекта върху положението на спесителите и върху доверието в финансовия сектор в Испания, върху отделни граждани и върху обществото като цяло. Затова има нужда от конкретни действия сега. Във връзка с европейското законодателство смятам, че тук също има нередности. Член 19 от директивата МИФИТ, алинея първа се казва Държавите членки, когато се предоставят финансови услуги, изискват от инвестиционните фирми да действат коректно, професионално, и честно в интерес на дай е, добрите интереси на своите клиенти. Това всъщност е принцип е, на европейското право. Това е директивата МИФИТ е, и се отнася за всички държави членки. Тя е приложена в Испания. Разполагаме обаче с много доказателства, че тези продажби не са направени честно и не в най-добрия интерес на клиента. Предполагаме, така се говори, че законът е нарушен и то в много голям мащаб. Проблемът възниква не поради липса на европейско законодателство, а в нарушение на такова законодателство. На трето място, поради това, че проблемът е много сериозен, на един от диопозитивите е, се спомена едно от един меморандум за разбиране за програмата за финансово подпомагане между Европейския съюз и Испания – усилията да се засили закрилото на потребите, за потребителите. Въвежда се задължително задължение за Испания да ограничи продажбата от банките на подчинени дългови инструменти на неквалифицирани клиенти. И това всъщност е нарушено. с закон от 2012 година такива продукти вече не могат да се продават на клиентите. Това е за периода от сега нататък, но не решава старите проблеми. Старите проблеми. Четвърта точка. Имам пет точки. Някои мерки ограничиха проблема. Много граждани се обърнаха към съда и там беше постановено, че има нарушение при продажбите на преференциални акции, че не са били добре информирани и че трябва да бъдат обещетени. Така беше ограничен до някъде проблема. На второ място започна на, на, на, на арбитраж адхок. Много повече на клиенти или притежатели на такива инструменти успяха да възстановят част от парите си. Съгласно данните, които получих от испанското правителство преди две седмици, някъде около 50% от държателите на преференциални акции са получили своите средства. И още нещо, а, а, системата за гаранции за депозити в Испания започна да изкупува преференциални акции някъде около 2 милиарда евро, но не на, на, на всички акции за онези банки, където имаше ликвиден пазар. Нова Кайша, Галиция, но нямаше подобно нещо в други банки. Ограничен е проблема, но той продължава да съществува. И така стигам до петата точка. Проблемът е на лице. Едва ли Европейската комисия трябва да постановява за тези права? испанските граждани ще се обръщат към съда и ще търсят своите права там. Благодаря. Now, uh, I open the debate. The floor... Благодаря. Нека да минем към дебата. Господин Мариас, имате думата. Кирия Проедре, το θέμα по маса пасхоли. Госпожо председател, темата, която ни занимава тук, трябва да бъде обект на сериозно отношение, защото тя се отнася не само до Испания, нечестният е, начин на действие на банките по отношение на множество потребители, като им се предлагат е, сложни продукти, за които не се предлага същевременно информация, показва, че това е проблем на европейско равнище. Става дума за следното. Комисията предвижда строго условие, когато се продава продукт на крайен потребител, лицето трябва да бъде достатъчно информирано, има се предвид потребителя. И е, споразумението между Европейския съюз и Испания беше постигнато последствие, което показва, че е, условието, което постави Европейския съюз не бе, на Европейската комисия, все пак не беше толкова перфектно. Дали Европейската комисия изобщо е контролирала, дали Испания правилно прилага общностното право. Няма значение дали става дума за спор между испански граждани и испански банки. Въпросът възниква последния начин – дали е, европейското законодателство и съответните директиви правилно се прилагат в Испания. И това се отнася не само до транспонирането им в националното законодателство, а до конкретното им прилагане. Защото Централната банка на Испания носи отговорност за надзора, дали съответните европейски прак Дни актове се прилагат правилно в банковия сектор. За това отговарят и някои испански министерства. Така че въпросът ми е следния, дали е, разпоредбите на европейското право се прилагат правилно, ако не, тогава Европейската комисия трябва да започне процедура по нарушение на основните договори, след това, е, разбира се, е, тя попада в Европейския съд и е, ако е, решението на Европейския съд беше отрицателно по отнош... не в полза на Испания, то тогава вносителите на петицията са могли да разполагат с възможността да атакуват банките и публичните органи, които са компетентни. Казахте, че някои от гражданите са били обещетени. Има обаче граждани, които са взели кредити в швейцарски франкове за изграждане на жилища, но тези хора са загубили много пари 75 000 души, имам предвид хора в Гърция, са изправени пред вратите на своите жилища и трябва тук да се сезира и комисията ЕКОН, която е водеща в тази сфера. Трето, ще трябва да се изпрати писмо до комисията с искане дали или по-скоро с въпрос дали тя правилно и достатъчно контролира прилагането на европейското право в Испания и в Гърция. Така може да се помогне на хората, които са загубили жилищата си и милиони средства. Благодаря, госпожо председател, господин Мариас. Дали са прилагани правилно разпоредбите на европейското право от 2013 година е възможно да се извършва продажба на отделни лица. Свързва се това с краха на Lehman Brothers. Испанските парични институти спечелиха доста пари от това. Засегнати бяха дребни вложители. Техните влогове бяха преобразувани в влогове с променлива лихва и крайна сметка много от тях не знаеха какво подписват. Много често това бяха пенсионери, хора на 80 години, съвсем обикновени хора, без всякакви финансови познания, с а, малки влогове. И тези хора, разбира се, не се стремат и към огромни печалби. От 2010 година Испанската централна банка беше предупредена да а, спре тези незаконни практики при продажба на финансови продукти. Испанските банки, с други думи, знаеха, че все пак има известен контрол и че е на лице умишлено действие, умишлена измама от страна на испанските банки и испанските финансови институти. Това би довело до пълен крах на банковата система в Испания. По принцип има две опции. Или може да се внесе иск. Много от внесените искове все още по тях няма резултат. Или може да се сезира арбитражния съд, обаче този арбитражен съд не изпълнява в пълнота функциите си има хора, които получиха част от средствата си, но много от, от хората в крайна сметка бяха измамени и има все още много висящи дела. Porque tenían derecho a recuperar esas quitas a las que se vieron obligados. Si se incumple la normativa europea. Много хора внесоха искове rescate bancario, del rescate Не се спазва съответната директива. Испания спаси банковата си система. Имаше обаче доста опити да се извърши разследване и не знам дали във всички случаи ще бъдат обещетени вложителите, така че ние изискваме от комисията тя да изготви доклад, в който да се посочи дали има нарушение на директивата или не. Също така може да се внесе колективен иск Става дума за хиляди души, които са засегнати и на тези хора се пречи да внесат колективен иск, така че да могат да се ползват от правото си на правна защита. Госпожо председател. Да, репето. Аз мисля, че трябва френското правосъдие да обърне внимание на цялата чувствителност на този въпрос. Благодаря. Благодаря, президента. Yo creo que se han... Благодаря, госпожо председател. Много неща бяха казани по проблема, който обсъждаме. Мисля, че е, вносителите обясниха много добре ситуацията. Бих казал, че това е една измама в много широк мащаб. С е, е, благосклонността на испанското правителство банките успяха да ограбват много хора. Това си е чист грабеж. И не бива да забравяме това. Видяхме участието на правителството да попречи на пострадалите да поискат обещетение за нашата група левицата. Смятаме, че е, петицията трябва да остане отворена и след това да се направят разследвания и след това Европейската е, комисия да направи необходимото за обещетяване на пострадалите жертви, за санкциониране на банките, да се, намери, да се намерят е, отговорните и да се потърси отговорност от тях за да не се повтарят подобни случаи. Един въпрос към комисията. Какво ще направите на следващия етап? Какви ще бъдат вашите следващи действия? Като имам предвид сътрудничеството между банките и правителството. Благодаря. Роса. Sí, muchas gracias. Eh, en primer lugar, muchas gracias a los peticionarios. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на вносителите благодаря за това, че се явявате пред комисията. Преференциалните облигации са сложен въпрос, но искам да припомня, че това беше проблем при Сапатеро през 2011 година. В този момент трябваше да накараме е, надзорните органи да заработят по-ефективно. Просто се налагаше да реагираме много по-рано. През 2011 година За мен е, правителството на Галиция беше пионер. То предприе мерки за арбитражно производство, което бе безплатно, така че две трети от засегнатите лица успяха 100% да възстановят средствата си. Господин Каписан, е, това беше прищявка на властимащите. Когато се национализират банките, става дума за компетентност на комисията. През 2013 година, април месец, тук дойдоха 13 вносители на жалби, сега отново се изпращат аналогични жалби. Арбитражното производство помогна на много хора, но не на всички и е нормално у нези, които не са могли да използват производството, да са недоволни. Ще се опитаме да им помогнем по друг начин. За правителството на Галисия може да се каже, че имаше възможност за сезиране и на съдилищата. Бяха приети формули, е, по които да работят е, данъчните органи. Общо взето, прозрачна бе информацията, бяха положени усилия за нейното разпространяване. Аз съм лаик. Господинът е с докторска степен, но това е компетентност на комисията. Тя трябва да каже дали са нарушени изискванията на Европейския съюз. Аз не мога да отговоря на този въпрос да или не. Става дума за национална компетентност от друга страна, доколкото в Испания съдилищата работят по темата. Мисля, че изискванията на Европейския съюз са въведени в Испания с оглед на висшите интереси на, на клиентите. Трябва да се отговори на въпроса дали компетентността е национална или съюзна. Председателят тегля чертата с повече от половин час сме закъснели, не можем да включваме други желаещи в списъка за изказвания. Вие искате да се изкажете, така ли? Съвсем накратко. Имам един елементарен въпрос. Може би е, е, необходимост да се изкажа спонтанно, защото е, тук е, е, трябва да си спомним Леман Брадърс. Банките знаят какво правят в Германия имаше доста пропуски в банковата дейност и разбрахме, че всъщност нашите банки не са знаели какво става. Не може да се каже, че те са експлуатирали обикновените хора. В политиката се учим от грешките си, тогава се внасят изменения в директивите. Въпросът ми към комисията е свързан с друг въпрос, който бе зададен преди малко. Според комисията, нарушават ли се директивите на Европейския съюз или не? Мисля, че това е въпрос, който интересува комисията по петиции. Освен това, е, трябва да имаме предвид дали държавите членки нямат съгласно директивата доста възможности за преценка да маневрират, което да води до фактически нарушения на действащото законодателство на Европейския съюз. Okay, that closes my list of speakers and I give the floor back to the... С това изчерпваме ораторите, желаящи да коментират или да зададат въпроси. Връщам думата на вносителите на петиции. Моля да се опитате да съвместите в изказванията си в една минута. Eh, la Comisión Europea incumple las... Добър ден. Според член 4 и 17 от МИФИТ, и в член 122 и 123 от Лисабонския договор се визират е, контрол и наблюдение. Не става дума за регулиране на пазара, а за това дали за контрол дали се спазват правилата. Ако има проблем, комисията е длъжна да извърши разследване. Е, има аудитори, чиято задача е да разследват ситуацията. Това не е задача единствено на испанското правителство. Банките е, правят европейците на глупаци. Те правят на глупаци една неголяма група потребители в Испания. Доводите, които използват, е, са предназначени да заблудят не само потребителите в Испания, но и Европа. И господин Алмуния е съучастник в цялата тази история. Ние сме дребни спестители и знаем, че продуктите, които сме е, купили, вече за нищо не стават моля ораторът да бъде помолен да говори пред микрофона. И сега се е стигнало до съд, за да решава споровете. Това искаме. Благодаря ви. Eh, eh, Благодаря ви, съвсем кратко. Всички тези процедури е, са били напълно произволни. Е, изпратени са хиляди жалби до съда. Е, всички е, съдебни дела, те са хиляди на брой, са спечелени от потребителите. Значи и петицията трябва да остане открита. Защото измамниците в случая не следва да се отървават без наказание. произволните санкции на различни администрации, налагани на хората, които си търсят парите, не бива да се повтарят. Ние, е, ако не получим е, уверение, че това никога повече няма да се повтори, хората ще изгубят доверие в европейските институции, в Европейския парламент. А, решението трябва да бъде от тук нататък да се действа така, че да се решат проблемите веднъж за винаги и за всички. А ако се действа адхок, в Галиция хората, които са пострадали са хиляди, в Испания са милиони. А, това би означавало те да не си възстановят спестяванията подкрепата, която ни засвидетелства днес Европейският парламент, е от огромно значение. Виждате, че е имало хиляди дела. В Понта Ведре има девет спора, които са образувани на девети този месец. Една жена, която се опитваше да търси правата си, беше санкционирана за това, че е преминала през ограничението поставено от полицията пред съдебната сграда. Това казва всичко. Председателят благодаря. Много се радвам, че успяхме да приключим тази дискусия. Предлагам тя отново да бъде отнесена на вниманието на координаторите, за да разберем и да обсъдим какво да правим по-нататък. Благодаря за информацията от страна на вносителите и на комисията. Националните централни банки са независими, което означава, че ние не можем да направим много. Но това, което можем да направим е да отнесем цялата дискусия отново на вниманието на координаторите, за да видим какво да правим от тук а, нататък. Никой колега не предложи а, по-нататъчни действия. Соледат. Аз зная, че европейското законодателство е нарушено. Това е съвсем ясно. Не се предприема никаква инициатива. Комисията частично е признала, че испанското правителство е нарушило е, частично европейското законодателство. Хиляди хора се намират в този капан, следователно са необходими действия. Нуждаем се от доклади от Комисията по економика, Комисията по правни въпроси, Комисията по търговия, от доклад от страна на Европейската комисия. Можем да действаме, можем да пишем писма, с които да искаме допълнителна информация, но няма предложения. Никой колега не е поискал петицията да остане открита. Аз приемам, че тя трябва да остане открита, господин Мариас. Госпожо председател, аз направих конкретно предложение. Предложих да изпратим мнение, т.е. писмо до комисията с молба да потвърдят дали е извършено нарушение на европейското законодателство от страна на испанското правителство. Този фундаментален въпрос задължително трябва да бъде изяснен, защото ако нарушение има, темата има безспорно европейско измерение. Това беше първото ми предложение. А второто бе да уведомим Комисията по економически въпроси, тъй като в момента там се водят разисквания за изменяване на европейските актове, регулиращи финансовите инструменти инструментите, в които се извършват инвестиции. И трето, предлагам да обсъдим е, тази тема на среща на заседание на координаторите и да преценим как да действаме от тук нататък. Председателят. Добре. Ще изпратим писмо с конкретен въпрос до Европейската комисия. Тя трябва да отговори. Нарушено ли е европейското право? Да или не? Виждам, че комисията кима. Е, и вие можете лесно да отговорите. Освен това, отнасяме дискусията на вниманието на координаторите и изпращаме писмо информативно до Комисията по економически въпроси. Комисията по економически въпроси трябва да знае, че имаме 40 плюс 30, общо 70 петиции по този въпрос, значи той е много сериозен. Това са моите предложения за момента. Yes, go ahead. А открита ли остава петицията? Защото трябва да изчакаме становището на комисията по економика, нали така? И ще изпратим повече документи на самата Европейска комисия. Ако... Да, това, което можем да направим е точно това, което предложих. И разбира се, Успоредно с отговора на конкретния въпрос, който задаваме на Европейската комисия, ще е, се нуждаем от това тя да ни предостави цялата информация на нейно разположение. Това се подразбира. Обаче е, за това дали по-нататък да зададем устен въпрос на комисията или да го внесем въпроса за разглеждане в съвета на председателите, е, трябва да обсъдим в формат координатори. И така, вече не мога да приемам изказвания по темата, закъснели сме с повече от половин час. Не ви чуваме. Микрофоните са изключени. Gracias. Eh, yo solicito que, eh, que se solicite un informe a la autoridad bancaria. Благодаря. Искам да има становище от Европейската централна банка и е, Международния валутен фонд, защото те също са запознати с документацията на Испания. Те трябва да направят проверка, пълноценен анализ за да е, преценят дали е, банките са намалявали или увеличавали капитала си с всички тези пари. Явно, че става дума за далавера стотици хиляди хора да минават през арбитражни производства и за да си търсят парите, явно е делавера. Да, но това излиза и извън компетентността на нашата институция, казва председателят. Добре, колеги, виждам, че кимате одобрително на моите предложения. Благодаря ви сърдечно. Преминавам към следващата точка, иначе краят му не се вижда. Точка 17 за е, сериозните грешки в оценката е, за въздействие върху околната среда, досежно строежа на сметище в е, Мавротико, в Гърция. Давам по две минути на всеки от двамата оратори, които желаят да се изкажат в момента, от вносителите. Thank you, Madam Chair. I will speak Greek. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на гръцки, народния си език. Комисията по петициите е предвидила посещение на този обект на, на 30 май Един от нашите депутати каза, че нашият министр по околната среда носи отговорност за тези нарушения. И това, което, това с което разполагаме в момента е един доклад. Парламентът поиска от гръцкото правителство да спази препоръките в доклада. Нито едно от тези сметища не отговаря на изискванията на европейското законодателство, въпреки че парите идват от фонда за сближаване и от други европейски фондове. Има ясни пропуски и нарушения на нормите. Европейското законодателство е ясно. Европейската комисия е задължена да не финансира в никакъв случай проекти, които нарушават екологичното законодателство на Европейския съюз. Наши депутати поставиха този въпрос като политически въпрос и като финансов проблем защото става дума за противодействие на организирани интереси. Нещо подобно на действията в Италия, в Неапол, където мафията се възползва от ситуацията. Тя по-късно проникне в Северна Италия. На диапозитива виждате на, на, един журналист в Гърция, който е подготвил доклад. Министърът мандатът му изтече. Очакваме отговор от новият министър. Да, този е, е, държавен служител е, се противопостави и загуби работата си. А други служители, които дадоха разрешение за сметището, останаха на работа. Затова поискахме да се направят проби. Това беше препоръка ще дам думата на колегата до вас. Да, продължавам от там, откъдето приключи моя колега. Проблемът тук се свързва с нарушаването на европейското законодателство, което е свързано с Европейската комисия по околна среда. Има сътрудничество с бившата гръцка администрация. Бяха приемани проекти, които от самото начало са незаконни, тъй като нарушават законодателството за околната среда и най-вече нарушават правото на защита на дънкоплатците. В едно от заключенията на Европейската сметна палата е посочено всичко това – Комисията всъщност пита Комисията по околна среда как изобщо е възможно това да се допусне. В доклада на Сметната палата се посочва или по-скоро се пита защо не са разкрити веднага грешките във връзка с тези съоръжения. Става дума за депа за отпадъци в Атика и в Граматикос. Това са катастрофални, катастрофални обстоятелства. Съвсем ясно се посочва в член 4 от рамковата директива следното – че е, тази инсталация не е трябвало да бъде приета. Снимката, която виждате, отразява шлама, който е, се намира там. Може да се представите какви са вредите след е, валежи. Това са всъщност токсични отайки. Да, колегите от Fact Finding Missions видяха това. Обръщам се към комисията. Господин Кониниотис. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Едно разяснение Имаше общ коментар за препоръките, но времето е малко, за това ще се огранича само до петицията, нали така? Няма да се повтарям. За... Няма да повтарям това, което е било казвано на предишни заседания на комисията. Европейската комисия нееднократно е потвърждавала, че въпроса за местонахождението на сметищата, за необходимостта от такива сметища е, е изцяло от национална компетентност. По отношение на регион Атика, новите регионални органи са изразили намерението си да затворят сметището максимално бързо. Те също така са заявили, че е, управлението на отпадъците, включително и сметището на Мавро Граматико, трябва да се насочи предимно към рециклиране е, и депонирането трябва да бъде драстично ограничено. Значи и имаше един предишен план за управление на отпадъците с четири сметища, Мавро Граматико бе едно от тях. Регионалните власти са изразили становище, че ще преработят този план и Мавро Граматико ще бъде затворено сметище. Това е въпрос, който трябва да реши Гърция. Не съм сигурен дали ще стане, но Гърция трябва да го реши. Е, по отношение е, на е, анкетната визита на вашата комисия, вие констатирахте, че някои въпроси се нуждаят от доизясняване. Гръцкият държавен съвет постанови решение на основание различните отчети, доклади, експертни заключения и анкетната мисия и решението е в смисъл, че няма а, причина а, да не се допусне проектът и той да не бъде осъществен. Това е решението на Държавния съвет. А, комисията в момента не може да констатира а, нарушение дори ако проектът за сметището Мавро Граматико се осъществи. Естествено, трябва да се спазят някои критерии за качество съгласно европейското законодателство. Както сме казвали нееднократно, ако този проект стане функциониращ и ако има проблеми, които са съществени и показват, че планирането не е било на ниво, разбира се, комисията може да предприеме действия. Тя е правила това по отношение на а, други сметища. А, някои от тях се споменават и в дейността на вашата комисия като Авронари, ако правилно чухме. Благодаря. А, представители на, госп... на регионалните власти на Атика а, има сред нас господин Сарианополус. Следва да получи думата. Благодаря, Госпожо председател, има и известно смесване на нещата. Това е господин Папа Крисо Вергис. На него трябваше да дам думата. Вашето име обаче трудно се произнася, много ви моля. Чувате ли ме? Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, дами и господа, имаме днес възможност да говорим за значителните усилия, които бяха положени от новите регионални власти от няколко месеца, за да се реши един важен проблем в Атика от десетилетия насам. И е, става дума за управление на сметищата и отпадъците. Този проблем беше е, разглеждан до сега твърде недостатъчно, твърде частично. Органите на регионалната власт имаха твърде малко време за да обърнат поглед към грешките от миналото и да представят възможните най-добри решения е, в светлината на европейските и националните правни разпоредби, за да може да се премине към циклична економика с нулеви отпадъци. Е, бяха поети ангажименти да се промени изцяло духа на системата за отстраняване на отпадъците сега, като се опазва в по-голяма степен околната среда и се държи сметка за економическите показатели. Нашата страна е в криза, в економическа и хуманитарна криза. Органите на регионалната власт работят за изпълнение на европейските цели, за подобряване на управлението на отпадъците, за стимулиране на рециклирането и ограничаване на санитарните вреди, е, също така и за намаляване на е, смесените отпадъци и е, да се постига повече прозрачност и да се прилага повече контрол. Компетентните органи в Атика подчертаха пред общинските власти, необходимостта от нова рамка за управление на отпадъците. След това беше анулиран търга, който беше обявен в рамките на процедурата е, на публично-частно партньорство. За съжаление, обаче ораторът говори доста бързо. Новият регионален орган работи в сътрудничество с Европейския съюз, с новото правителство, с общинските власти и също така с общинските сдружения на префектурите. Позволете ми още една минута. Научните среди и всички останали създадоха необходимата база за екологично управление на отпадъците. Това е публична процедура, която предвижда и ревизиране на регионалните планове за сметищата. Сега за депото за смет в Граматикос имаше публични протести е, от 2010 година беше известно на органите на регионалната власт, че има оплаквания от гражданите за нарушение на екологичното законодателство. Инспекторите също установиха, че е, не са взети необходимите мерки. Техническите служби от Атика взеха предвид е, докладите на екоинспекторите и предложиха мерки за установяване на факта дали са спазени екологичните изисквания при строителството. Само фактът обаче, че са взети две решения от Върховния съд, т.е. постановени са тези решения, съгласно които проектите могат да бъдат продължени, също така има и положителна оценка от Централния съвет за издаване на екологични разрешения, регионалният орган проверява, извършва проверка за законност и е, някои екологични аспекти. Естествено, се взема предвид винаги европейското законодателство за интегрирано управление на отпадъците. И сега, ако трябва да бъде установено възоснова на независими научни експертизи, че има опасност от замърсяване на повърхностните и подпочвените води, се търсят възможни най-добри технически решения, за да бъдат спрени тези вредни въздействия, разбира се, светлината на европейското законодателство. Новите органи спазват задълженията спрямо гражданите и европейските институции. Ние изключваме възможността за пускане в експлоатация на ново депо за смет в Граматикос. Органите на местната власт, компетентните европейски органи трябва да намерят най-доброто решение екологично, също така и економическо, така че да се отговори на потребностите на гражданите и околната среда. Не можем да допускаме решения, които са вредни за околната среда и народното здраве. И сега, последно изречение, ние сме задължени да прилагаме нова философия за справедливо или по-скоро за правилно определяне на управление на отпадъците. Трябва да имаме предвид, че нашия предишен модел се провали. Мога да ви кажа, че е, този модел няма да бъде повече прилаган. Благодаря. And go straight to Feely. And we have the same petitioners there on the next item, which is number 18. On... Същите вносители на, по точка 18 сметището в Фили. Моля ви, придържате се към регламент от е, две минути. Σχετικά, σχετικά, ο χρόνος περνάει. Ε, σχετικά με την αναφορά του γραμματικού Όχι. θα παρακαλούσα. Ε, συγγνώμη. Ναι. Що се отнася до петицията във връзка с граматикоси, имам един коментар, но всъщност е, две минути е регламента но за Фили ние бихме искали да получим 5 минути. Точки 17 и 18, казва председателката, Воридис и Фили са свързани. Ще приключим обсъждането по тези две точки, след това ще преминем към следващите. Така предвиждам в графика за днес, така че трябва да се придържаме към него. Е, депото в е, Фили. Това е петиция 2887 и петиция 1710 от 2013 година. Давам две минути за изказване на вносителите. Представителите от Фили трябва да получат също думата. Те дойдоха специално за това от Гърция. Извинявайте, но в секретарията са записали вас като оратор. Има хора от Фили и те искат да кажат нещо. Okay, so the first petition is the one that I mentioned, 1710, and the second one is 2887. Първата петиция 1710. Е първо госпожа Кризинти Осана Око. Имате думата. Μετέχοντας τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Αναφορών και εκπροσωπώντας τους... Уважаеми депутати, много се радвам, че мога да представя позицията на гражданите на Филип. Става дума за нещо важно, което трябва да се вземе предвид положението е доста сериозно. Това сметище действа от 50 години насам. Има ясно искане от наша страна сметището да бъде затворено веднага. Включваме всички други обекти, които са построени от 60 те години насам. След това трябва да се потърсят някакви альтернативи за управление на отпадъците, рециклиране и контрол от страна на гражданското общество. Вижда се ясно, усеща си по миризмата какво е направено срещу околната среда. Всъщност става дума за екологична катастрофа, която ще бъде усетена от най-малко три поколения граждани, ако не се предприемат съответни мерки. Искаме да помолим Европейския парламент, Европейската комисия и всички европейски институции да се направи независима научна оценка за здравните, екологичните и другите ефекти от това сметище. Минаха повече от 18 е, месеца след е, посещението на място и е, не зная защо все още не са предприяти действия, за да се спре това престъпление срещу жителите на региона. Всичко, което виждате, много скоро ще стане необратимо. Не само, че не се вземат мерки, положението се влушава. Бяха организирани токсикологични и епидемиологични проучвания – Имаше специално искане към Министерството на здравето, само че не получихме отговор от гръцките власти. Писмото до министърът е 28 черта 14 Оценката според нас трябва да се базира на научни данни. И такова проучване, казва министърът, не може да се иска от неквалифицирани граждани. Има и големи проблеми с подпочвените води. Министерството споменава и големите разходи за проучването, което показва, че гръцките власти отказват да предприемат действия, дори когато има препоръка от гръцкия парламент. Нашите власти разрешиха изхвърлянето на опасни отпадъци, болнични отпадъци, които са токсични остатъци от инсинератори. И това е ясно нарушение на изискванията. Такива отпадъци не могат и не трябва да се изхвърлят като другите битови отпадъци. Сметището в Фили събира на едно място отпадъците от е, доста голям район. на, е. Което означава, че положението е, ще се влуши допълнително. Властите разрешиха два обекта за изгаряне, които да изгарят отпадъци от целият полуостров Атика – Планира се и разширяване на сегашната територия на сметището. Смесени на отпадъци се изсипват в това сметище и това става постоянно през 2014 година регионалният план за управление на отпадъците в Атика трябваше да мине през публично обсъждане, но това все още не е направено. Гражданите нямат възможност да участват в дискусията. Правителството реши да организира международни конференции и нещо друго. Поиска самите общини сами да решат проблема Искам да задам следните въпроси към комисията. Какво мислите, не трябва ли да се прилагат директивите на Европейския съюз за управление на отпадъците? Член 4 от директива 2008 година, номер 98 не трябва ли да се затвори веднага това сметище и да се предприемат действия за вредата, която вече е нанесена? Това беше една от препоръките, е, изразена от е, е, нашата комисия в парламента. Това са действията. Няма нужда от проучвания. Още два въпроса. За първи път се обръщаме към Европейския парламент. Не можете да си представите какъв е ефектът там. Хората се борят за живота си. Много е трудно за 5 минути да опиша вредите, които се нанасят в продължение на 5 години. И още един въпрос към Европейската комисия. Как е възможно да се отпуска финансиране от Европейския съюз 75% без екологична оценка и да се дават пари за проект, който създава огромни проблеми на населението в този регион и същевременно е изключително печеливш за онези, които са спечелили договор за управление на отпадъците. защо общината в Фили получава финансиране за тези проекти, без да има проучване на въздействието на околната среда. С тези средства, вместо да се помага на населението, помагаме на местните политици да си купят гласове Накрая ще кажа, че ще действаме заедно с други общини. Граматико, Едея, против тази политика, която поставя на първо место печалбите и след това далече назад е здравето на хората. Нека да спрем до тук. Имаме още теми за обсъждане колеги очакват да вземат думата. Знаем проблема много добре. Ние всъщност посетихме този проблем. Няма защо с думи да описвате всичко, което беше видяно от нас. Може ли да спрем до тук и след това да помислим за някакво решение на проблема? Половин минута. И така, ами е, вижте, разискваме е, тема, която е много различна от е, компетентността на пети. Искаме да обсъждаме конкретен доклад и конкретни препоръки. В Или няма оценка на въздействието върху околната среда. В Граматико положението е различно. Гръцкото правителство е поръчало изследвания, те не са приключили, но с оглед на техния изход ще бъде спрян проектът. Е, това, което чухме от правителството е много мъгляво. Те имат намерение да променят философията си, това е, чуваме. Имат намерение да променят начина на управление на отпадъците, обаче нищо не са проучили още. Вие сте били там, виждате какво е, видели сте какво е положението. Е, става дума за малка река, няма къде да се отичат отпадъците и те естествено преливат в морето. Значи и това е въпрос от компетентността и на Комисията по околна среда. Петицията трябва да остане открита, защото освен екологичните аспекти, е, на лице е и злоупотреба с власт. Е, възможно е там да се крие един чист економически скандал с е, незаконно присвояване на средства на Европейския съюз, така че това е много важен, символичен, знаков случай не само за Гърция, но и за цяла Европа. От този случай е, можете да изведете е, цялата проблематика на е, администрацията в Европа и на гръцката администрация, Европейската комисия. Кратък коментар, да, за да може да се изкажат и другите вносители. Явно новите регионални власти е, възможно най-скоро ще затворят сметището. Доколкото разбираме тази година не е посочена точна дата, но максимално бързо. Какво ще стане след това? Ами, е, сметището не може да бъде оставено така. Трябва да има пълна рехабилитация на мястото. В този смисъл трябва да се упражни пълноценен контрол. Трябва да се е, изпратят сертификати на Европейската е, комисия и трябва изцяло да бъде очистено мястото. Искам да отговоря на един от въпросите, които чух е, по време на изказванията по-рано. Съгласни сме, че положението с вредните отпадъци в Гърция е абсолютно неприемливо. По тази причина през януари тази година комисията отново сезира Съда на Европейския съюз с цел да бъдат наложени на Гърция санкции нали, е вярно, че Гърция минава през много тежък економически период и за това ние даваме и техническа помощ, експертни познания, финансова помощ. Многократно сме казвали на регионалните власти в Гърция, включително в Атика, че ако се нуждаят от някаква научна помощ, от техническа помощ, ние сме готови да удовлетворим техни конкретни предложения. Okay, so what we could do on... Председателят, какво можем да кажем по този въпрос? Искам накратко да дам думата на представителя на градските компетентни власти и на регион Атика, госпожа Афродити Биза. На, на бързичко. Εκπροσωπώ τον ειδικό διαβαθμιδικό σύνδεσμο аз всъщност представлявам е, специалното сдружение за събиране на отпадъците е, в регион Атика. Е, нашата структура е предприела редица действия от 2014 година на сетне, когато аз започнах работа. Нашето мнение съвпада с това на вашата комисия. Сметището в Силии работи през последните десетилетия без да се зачитат е, екологичните стандарти. И тук се е натрупала една планина от проблеми. Готови сме обаче да пристъпим към решаването на всички тези проблеми и да сложим край на хаоса, който е, бе описан е, с изказванията на представителите на вашата комисия е, хаос от екологични престъпления и човешко страдание. Фили за момента е единственото място, където е, могат да се е, изхвърлят в Атика твърди битови отпадъци. И сега се предприемат действия за ограничаването на постъпващите там отпадъци. Предприемаме мерки за разделяне на, от, разделно събиране на отпадъците при източника. Е, преразглеждаме действащия план за управление на отпадъците в региона. Подготвяме нов такъв план. В новия план ще залегне нова философия, имаме ясни цели и новото сметище т.е. новите сметища ще бъдат разположени на различни места и е, всяко от тях ще бъде за различен вид отпадъци. Като всичко това ще бъде направено в сътрудничество с местните органи на властта и с гражданите, с обществото. Е, напоследък приехме едно решение, с което одобрихме нова система за регионални и общински планове за управление на отпадъците. Там се акцентира върху необходимостта от разделно събиране при източника. Е, ще бъде предвидена финансова помощ в размер от 11 до 40 хиляди евро за различните общини. Започнахме и проект, в който си сътрудничим е, с Атинския университет, факултета по медицина, както и с Гръцкия център за превенция на епидемиите и епидемиологични проучвания. 30 000 евро сме отделили за епидемиологично проучване и за е, проучване на отражението е, на е, сметищата върху здравето на работещите. Председателят, бихте ли се ориентирали към приключване? Да, ще кажа, че съвсем скоро инсталирахме на входа на сметището нов детектор е, за радиоактивност, радиоактивно излъчване. Също така е, създаваме нова линия за рециклиране и компостиране. Като цяло искаме да е, стимулираме финансово доброто управление в сътрудничество с институциите на Европейския съюз. Председателят, вижте, трябва да приключим. Преводачите трябва да си тръгнат в някакъв момент. Те ни отпуснаха 10 извънредни минути. Нали съм права? 10 извънредни минути, това ми казват. Следователно трябва да приключим за тези 10 минути. Значи е, комисията е, бе на посещение през септември 2013 година. Препоръките не са взети предвид. Това е заключението. Токсикологични и епидемиологични проучвания не са правени, не са взети препоръките предвид. Е, комисията казва, че това не е приемливо. Европейската комисия следва да ни даде допълнителна информация в писмена форма специално посветена на общата тематика на управлението на отпадъците и тяхното унищожаване. Е, това трябва да бъде в съответствие с препоръките, които ние направихме в доклада си след е, анкетната мисия през 2013 година. Категорично обаче петицията ще остане открита. Искам да дам думата е, за кратки коментари от страна на колегите. Господин Мариес, господин Кефалоянис, колегите, които са се записали за изказване. В една минута, господин Мариас. Става дума за проблем на управление на отпадъците. В Гърция политическата отговорност е много голяма по отношение на отношението към тази тема в миналото. И сега, когато става дума за управление на отпадъците, всеки иска да насочи проблема в онази посока, която е най-удобна за него. Естествено, трябва да се защитава граждането, здравето на гражданите, трябва да се защитават обществените интереси и да се спазват европейските изисквания. На регионално равнище ни е необходим нов тип планиране, който да отчита интересите на гражданите, така че да имаме демократичен процес, а не да се преследват частни интереси. Госпожо председател, аз съм на мнение, че препоръките, които бяха направени, от комисията не се спазват. Ние обсъждахме това и е, сред координаторите. ЕКР предлага 2016 година да бъде организирано информационно посещение, за да се установи дали след 6 или 8 месеца и е, след една година след това е изпълнено е, това, което решаваме днес. Новият орган на регионално управление, дали изпълнява препоръките, петицията остава отворена, ще продължим работата по нея и най-малко една година по-късно ще трябва да отидем на място, за да видим дали са изпълнени решенията. Господин Сакохафа. тъй като за днес за първи път вземате думата, няма да ви огранича във времето на изказването. Госпожо председател, Колегите говориха много по тези теми а, и времето напредва. Посещението на представители на Комисията по петициите на място е много важно, за да получат поглед върху това, което става там. До сега мога да кажа, че са настъпили промени. Гърция още не е приела технически план Става дума за управление на отпадъците и е, беше казано, че много от е, тръжните процедури са прекратени. Тук спада Атика, спада и Граматикос, е, Кохезионния фонд, изисква изплащането на средства за граматиков, защото там е на лице схващането, че е нарушено екологичното законодателство. Това беше мнението на комисията. Комисията посочи, че при планирането не е взето предвид екологичното законодателство, така че ще трябва да се преразгледат екологичните разрешения. Беше предложено да се извършат пробивни работи, сондажни работи, но това още не е направено. Не са проверени и издадените екологични разрешения. Трябва да се извършват и епидемиологични проучвания. Това също не е направено. В Мегалополи е, това не е направено. Е, комисията е, започна процедура по не спазване на европейските договори 2011 година. В Ернионис също започна процедура по нарушение също така бяха изискани сондажни работи в други райони, но ние не бяхме информирани за това. След казаното от мен предлагам тези петиции да останат открити, за да може комисията по петициите да се информира по-подробно за мерките, които се вземат. Позволете ми още една секунда, госпожо председател. Нашата комисия не трябва да се ограничава само върху пленарни изисквания, разисквания. Не, ние трябва да следим на място изпълнението на препоръките, особено когато става дума за здравето на гражданите. И разбира се, трябва да изпълняваме нашата роля, защото ние сме последно обежище за гражданите, последна надежда. И знаем много добре, че понякога правителствата намират много хитри правни решения, за да избягнат спазването на задълженията. Съжалявам че говорих толкова бързо, но нямаме наистина време. Е, благодаря. Господин Кефалояни, благодаря, госпожо председател. Проблемът с управление на отпадъците в Гърция е драматичен. Ние чухме това от различните представители на компетентните органи от филии Мегалополи и Корфо. Аз е, ще говоря за това малко по-късно. Опитахме се да решим проблема, сами обаче не успяхме. Липсва политическа воля. Всеки, естествено, искаше депото да се построи на друго място и Върховния съд също постанови решения по такива случаи, но понякога са необходими 10-15 години, докато се намери решение. Често се дискутира но не се намира решение. Получихме критики от комисията, също и от Европейския съд. Трябва да работим заедно, за да решим този проблем. Знаем, че други не могат да решат проблема вместо нас. Мога да се съглася с преждеговорившите и с господин Мариас, че тази тема, тази петиция трябва да остане задължително открита в Гърция трябва да се води диалог, а не всяко правителство да прехвърля топката към следващото, нито пък всяка община да прехвърля задълженията към съседната община. Трябва да работим заедно и да намерим по-добър подход. Е, други народи са решили този проблем много преди нас и мисля, че ние в даден момент също ще успеем да направим това. И това разбира се е вярно. Трябва да намерим устойчиво решение в нашата комисия за този проблем. Предлагам следното. Препоръките от 2013 година и анкетната мисия тогава, особено за токсикологичните и епидемиологичните проучвания, не са изпълнени. Европейската комисия трябва да ни даде допълнителна писмена информация частност посветена на управлението на отпадъците и сметищата, ролята на сметищата в съществуващата там система за управление на отпадъците. И също така е интересно това, което прави Съдът на Европейския съюз. Трябва да се върнем към контактите си е, с органите на място, както по отношение на Мавро Граматико, така и по отношение на Фили. Оставяме петицията открита и по-нататък продължаваме да работим е, по нея. Сега за точка 19. Най-напред трябва да поднеса извиненията си на преводачите и да им благодаря сърдечно за отпуснатите 10 допълнителни минути. Преминавам към следващите точки и следващите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

διαπιστώσατε την ορθότητα όσων σας αναφέρομαι given the fact that uh, the court is to hear the case in a few days, but also given the fact that your colleagues visited the place and verified the veracity of what we mentioned. Παρακαλούμε θερμά, όπως επεξεργαστείτε περαιτέρω τα πρόσθετα στοιχεία, με την ίδια συνέπεια που έχετε πράξει ως σήμερα. We warmly ask you to further process the additional data we're giving you with the same consequence as you have done until today.